Уважаеми колеги, за съжаление, преди два часа научихме, че Павел Адамович, който е кмет на Танцик, не е оцелял след вчерашното нападение. Онези, които го познаваха, могат да, да си припомнят как се грижеше той за гражданите, колко открит човек беше и как изслушваше всички – Искам от името на Европейския парламент да изразя своите съболезнования на неговото семейство, както и на целия град. Преди един месец ужасяващия атентат, който удари сърцето на Европа в Страсбург, уби Паскал Верден, Камал Лашабант, Анупонг Субсарн, Антонио Мегалици Албар Предо и Адзелски. За съжаление, отново трябва да изказваме съболезнования на жертви на радикализацията и екстремизм в Европа. Европейския съюз се роди за да гарантира мира и да се бори с всички форми на насилие. Няколко месеца преди изборите през май забелязваме нарастващо напрежение в някои държави членки. Последните седмици имаше нападения на политически представители в Унгария, в Обединеното кралство и на други места. Имаше много атентати на антисемитска основа, както а, и по стадионите. Но не, не може само да заклеймяваме. Не, нужно е да действаме отговорно всички. Дебатът крайна сметка е в сърцето на демокрацията и трябва да се уважава човека, с който спориш. То не, този спор не трябва да превръща човека срещу теб във враг. Многократно сме виждали нападения, които от а, устни нападки се превръщат в физически. Трябва да се премахне омразата, която не отговаря на мирното съвместно съществуване в нашия Европейски съюз. Моят апел е всички да смекчат тона, дори в социалните медии. Атентатът в Страсбург показва, че не можем да свалим гард. Европейският съюз ще продължи да се бори непрестанно срещу тероризма от какъвто и да е тип и вид. Няма да бъдат забравени жертвите. Тази седмица, както мнозина от вас поискаха, ще говоря с кмета на град Страсбург за това как да покажем а, уважението си, да почетем жертвите през декември. Смятам също тази вечер да предложа на нашето бюро да наречем част от програмата, която излъчваме на името на двамата убити журналисти. Сега едноминутно мълчание, за да почетем паметта на всички, които са станали жертва на насилие и омраза. И така подновявам заседанието на Европейския парламент, което бе прекъснато на 23 декември 2018 година. Господин Левандовски, заповядайте. Thank you, President, for your... Благодаря ви, господин председател, за казаното в Твитър, както и за думите ви прозвучали току-що за надеждата, която вече нямаме. Става въпрос за личната трагедия на много популярен, избран за пореден мандат кмет на Гданск, Павел Адамович, мой приятел, добър приятел, привърженик на патриотични общоевропейски ценности. Драма за неговите близки, за неговото семейство, шок за местната общност, а и за всички поляци. И то такова едно събитие по време на един празник, на, на една благотворителна проява в Гданск. И това, след като още помним е, терористичния атентат в Страсбург. И ставаме свидетели на това как е, фанатизма, как насилието е, изместват диалога и толерантността. Не бива да забравяме това. Благодаря. Госпожа Родригиш, поиска думата. Е, Наистина, от името на групата на социалистите и демократите, тъй като лично се познавах с колегата, аз също искам да кажа нещо относно значението на това ужасно убийство на кмета на, на, кмета на Гданг. Павел Адамович. Познавах го като един изключителен лидер от местно общество, седемкратно изби, преизбиран кмет като лице, който наистина символизираше отвореното общество, способно да подкрепя на човешките права, правата на мълцинствата, ако и когато има такива. Спомням си, че в трудни моменти той е казвал, да, Гданск ще бъде в състояние да приеме бежанци в търсещи убежище и закрила в Европа. Това е само един пример е, е, относно нещата, които трябва да успеем да направим. Да, наистина е шокиращо, наистина е неочаквано всички аргументи на демократичните институции институти е, биват, стават жертва на посегателства с нож и хладнокръвни убийства. Това е абсолютно неприемливо. И нека да кажа още веднъж, ние заставаме за тези, които подкрепят отвореното общество и отстояват човешките права. Винаги ще бъдем за тях на всяка цена. Onorevole Castaldo. Господин Касталдо. Грация, президент. Благодаря, председателю. Както вие припомняхте, днес е един ден на траур по много причини. Преди един месец бе убит Антонио Мегалици, който бе убит заедно с своя колего Гнецелски от един фанатизъм, който води до а, кръвопролитие. Техният ентусиазъм не трябва да бъде забравен. Много колеги, много делегации през тези дни изразиха своите съболезнования и казаха, че трябва да почетем тяхната памет. Затова аз и колегата Краснодепски, и, разбира се, с вашето предложение да има радиозала на тяхно име, Възнамеряваме да излезем също с предложение за една стипендия за млади европейски журналисти, която да бъде финансирана а, от парламента и да носи имената на двамата журналисти. Това са а, жертви, а, които защитаваха а, нашите общи цели. С тази инициатива искаме да покажем, че младите хора трябва да продължат напред, младите трябва да носят паметта на тези хора. Надяваме се колегите да ни подкрепят, всички политически групи с този малък жест. Искаме да отново да покажем, че правовата ев... държава в Европа никога няма да бъде победена от екстремизма и насилието. Молти... Молти парламентари са... Много депутати искат думата сега но ако темата е една и съща, ще дам думата на по един човек от група, защото иначе ще започне дебат и той ще отнеме близо час. Господин Пападимулис, заповядайте. Благодаря, господин председател. От името на моята политическа група бих искал да прибавя гласа си към почита, изразена към покойния кмет на град Гданск, както и паметта на загиналите миналия месец в Страсбург. Ние имаме различия помежду си, но всички членове на Европейския парламент следва да бъдем единни в защита на демокрацията, толерантността, върховенството на закона, плурализма – и да се борим срещу омразата, насилието и расизма. Благодаря. Тоя, Валенса, Монтеро поискаха думата, Папардел също. Много ви моля, много кратки да бъдете, защото не искам а, дебат да провеждаме. Заклеймихме тези събития, позициите мисля, че са ясни. А, господин Валенса, заповядайте. Уважаеми колеги, Павел Адамович бе убит. Той стана жертва на омразата. Жертва на езика на омразата. Трябва сериозно да се замислим за това как такова поведение и подобно подобен език на омразата трябва да бъдат, да бъдат осранени от обществения дебат. Нека припомня, това деяние бе извършено по повод едно тържествено събитие. Павел Адамович говори за солидарност, за готов... жертвоготовността на човечеството и минути след това бе пронизан от нож. Таз резултат от езика на омразета. Данцик загуби най-големия си родолюбец. Ние загубихме един прекрасен човек. Павел Адамович разбираше локалния патриотизъм и солидарността за един на Европа. Така и ще го запомним. Госпожа Бидзото. Искам да се присъединя към казаното от председателя и от всички вас. Изразявам своите съболезнования за смъртта на кмета на Гданск. Искам да си припомни и онези, които бяха убити тук в Страсбург. Ще се обърна към много от вас, може вас не знаят, че Чезаре Батисти най-накрая се изправи пред италианското правосъдие. Един терорист, който години наред се радваше на това, че много европейски, но и не само европейски правителства го прикриваха. Надявам се всички терористи накрая да се изправят пред съда. Френското правителство трябва да даде на италианското онези терористи, които все още се радват на факта, че не биват предадени. Госпожа Вишневска има думата. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Убийството на Павел Адамович е пример за истинска варварщина. Огромна трагедия за всички нас. Едно истинско зло, което налага да заклеймим това деяние изпълвани голяма тъга. Трябва сериозно да помислим как да преодолеем злото в обществен план, как да ограничим и намалим омразата, какво да сторим за успокояване на обществения дебат за по-сигурни улици и пътища в Европа. Благодаря. Госпожа Тоя. Да, вълнувам се за онази нощ, която прекарахме тук при последната сесия в тази зала. Вие ни съобщавахте постоянно какво се случва. Всички бяха поразени. В града Антония и младия му колега а, бяха жертва на варварския акт. Ще бъда съвсем кратка. Искам да ви припомня, че Предложението бе направено още на следващия ден, особено след смъртта от Антонио, от името на нашата група, от името на Силвия Коста, като председател на Комисията по култура. Тя е работила, както и много от нас, с това момче, с неговата мрежа на университетските радиа. Така че това предложение е отлично да има наистина стипендия, както и радиозалата да се нарече на тях, защото това са млади хора, които могат да предадат своя ентусиазъм на младите, могат да предават ценности. На всички колеги казвам, нека си ги припомним заедно. Един и най-добрият начин да припомним жертвото на Антония и неговия колега е да бъдем и ние истински европеисти всеки ден във всички свои действия, а не само като говорим пред хората. Е, господин Деграф е последен и след това приключваме с изказванията. Деграф има думата. Eh, Благодаря от името на нашата група. Позволете ни да отправим съболезнованията си към е, близките на покойния, на загиналия от това ужасно убийство Павел Адамович. Е, тежък удар за Полша, както и за всяка европейска страна. Опасявам се, случаят не е пръв, няма да бъде и последен, понеже такава е политическата атмосфера в Европейския съюз днес. Е, е става все по-сурова, все по-ожесточена през последните години и е, дебатът е, не остава тук е, между стените на тази пленарна зала. Той се излива по улиците и струва ми се урокът за политиците е че трябва да се вслушваме е, да, да, да, в противната страна. Надявам се. И тук да се държим по този начин. Последен е Монтеро Дегиар. Президент, е он тема там Уважаеми господин председател, е, трябва изрично да се спрем на това събитие. Смятам, че парламента трябва да заклейми още едно, една епоха от историята на Венецуела която затъва в кризата. Господин Мадуро, въпреки че бе международно непризнат, получава втора, втори мандата и се отхвърля възможността за нови президентски избори. Това е ужас, ужас за умиращите от глад венецуенци след 4 години. Хиляди хора напускат страната си от страх, глад и бедствия. Смятам, че сме длъжни да, да помогнем на тези хора. Просто не можем просто да говорим за, тази, за това. Не просто да говорим за това, да подкрепим венецуелския народ от името на европейците. И последна е госпожа Папардел. Уважаеми колеги, искам в самото начало да привлека вашето внимание към един въпрос, който е изключително важен и който е свързан с бъдещето на много румънски семейства от Централна и Източна Европа. Европейския парламент, Европейската комисия трябва да предприемат мерки за спешното разрешаване на този проблем. От 1 е, януари 2019 година влезе един закон в сила, който казва, че всички средства, които се отпускат като детски в Австрия, на всички семейства, които са от румънски или източноевропейски происход, ще бъдат спрени. Тези мерки не могат да бъдат прияти в държава членка на Европейския съюз. Трябва да се гарантират от учредителните договори правата на гражданите. Предприемат се мерки, които засягат бъдещето на нашите деца, тяхното право на обучение и образование – работещите в тази страна, които идват от Централна и Източна Европа, в крайна сметка плащат своите данъци, допринасят за развитието на тази страна, а биват лишени от такива плащани. Обръщам се към Европейската комисия, към Европейския парламент с искане да се реагира адекватно. Европейската комисия пък трябва да санкционира този произволен закон, който заплашва бъдещето на десетки хиляди деца. Не може да се приеме такова нещо. Благодаря. Протоколът Протоколът от 13 декември се приема. Раздаден е този протокол. Ако няма възражения по него, той може да бъде сметнат за прият. След подаването на оставка от страна на госпожа Стила, парламентът е, по своя устав отбелязва вакантяването на нейното място от 1 февруари и информира националните власти. Господин е, Карвар напусна думата СПД от 10 януари 2019 година. Компетентните германски власти ми изпратиха искане за дигане на парламентарния имунитет на госпожа Холмайер, за да започне разследване в Кобърг срещу нея. Юридическата комисия получи документите и ще излезе със своето становище. Получих от името на СПД някои искания за промяна в състава на комисиите. Те ще бъдат записани в протокола на настоящото заседание. Ако някой не излезе с някакви възражения до приемането на протокола, тези промени ще се смятат за прияти. Различни комисии решиха да започнат преговори от междуинституционален тип по правило 69C, алинея 1 от нашия устав. Докладите, които всъщност са мандат за тези преговори, може да намерите на веб страницата на пленарната ни сесия, а имената им ще бъдат включени в протокола на настоящото заседание по правило 69c алинея 2 брой депутати или политически групи, които отговарят на съответните изисквания, могат до утре, вторник 15 януари 24 часа, да поискат гласуване по началото на тези преговори. Ако не са излезли никакви искания за такива гласувания, комисиите могат да започнат своите преговори. Е Искам също да кажа, че по член 46 алинея 2 от правилника а, обявявам за допустим предложението на акт за събирането на плазма, който е подат от Никола Капуто. Съответното предложение е изпратено на Комисията по околна среда. Искам също да ви информирам, че сряда, заедно с председателя на съвета, ще подпишем 6 акта по обичайната законодателна процедура по член 78 от устава. Те ще, техните заглавия ще бъдат част от протокола на днешното заседание. Сега преминаваме към дневния ред. Е, бе одобрен дневния ред на 10 януари по 149 член. Този дневен ред ви е раздаден. Що се отнася до понеделник, групата на зелените поиска да се добави като четвърта точка преди краткото представене един съвместен деклад по, по два доклада, извинете, на госпожа Шаке, Европейски съюз, Марокко. Дебатът ще включва по едно изказване от политическа група. Давам думата на госпожа Хаутала. Господин председател, наистина би било посегателство срещу уважението, което храним към тази а, е, камера, ако споразумението с Марокко бъде прието без дебат. Е, има редица възражения срещу него. Има съдебна практика и то обширна, която сочи, че това споразумение, тази спогодба е в разрез с международното право. Освен това, докладът се основава на предходния доклад е, чието автор е госпожа Лало, независимо от сериозни възражения във връзка с стълкновение или несъвместимост на интереси. Има съмнение за съответствие, както казах, на спогодбата е, с международното право и със съдебната практика. Е, и аз настоявам да се проведе дебата. Апелирам към господин Ферховщад да преразгледа позицията си против този дебат. Така научавам. Вие сте европеец, господин Ферховщад. Озадачена съм. Научавам, че сте против дебата. Кой иска да се изкаже против? Госпожа Родригеш, вие сте против а, искането на госпожа Хаутала ли? аз ще направя изявление против, защото е, групата на социалистите и демократите е готова за този дебат, но ние предпочитаме той да се състои не днес, а утре вечер. Е, това ще ни даде възможност да изработим и изявим по-ясна позиция по време на дебата. Дебат да, но утре вечер. Има решение, защото ако да включим тази точка в дневния ред и удължим сесията до 12 часа вечерта, това ще бъде възможно. Госпожо Хаутела, поддържате ли позицията, която изразихте първоначално или пък сте съгласна да промените Uh, Мисля, че това е много добро предложение на социалистите и демократите. Е, господин Ферховстад спомена, че е, и той ще подкрепи. Allora, Ферховщад, заповядайте. Само да изясним, господин председател, че е, предложението е, на председателския съвет бе внесено от четирима координатори е, от четири групи, всички отговарящи за Инта, за международната търговия. Така че, ако искате дебат, заповядайте. Но след като четирима координатори по въпросите за международната търговия се отказват от дебат, аз нищо друго не мога да направя, освен да предам тяхното становище. Въпросът не е политически. Надявам се госпожа Халтала да е убедена в това. Аз съм съгласен. Allora, и така, нека да гласуваме предложението на госпожа Хаутала, така както бе коригирано от предложението на госпожа Родригес, електронно гласуване вторник да се проведе вечерта дебат, да има такава точка преди кратките представяния. Като последна точка ли да го сложим? Последна точка. Кордо Унион Европея. Става дума за споразумението Европейски съюз Марокко. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. така, прекратете гласуването. La proposta è respinta. Предложението бе отхвърлено. Passiamo a martedì. Преминаваме към следващата точка, която е на социалистите и демократите, които вторник искат да бъде премахнат от дневния ред точката заключение на Европейския съвет на срещата им на 13 и 14. И ако това стане, заседанието ще започне в 9 часа. Кой иска да представи предложението от името на групата на социалистите и демократи? Е Госпожо Родригеш, заповядайте. Никой ли не иска да каже нещо или някой? Има ли поне някой против? Добре, нека да гласуваме. Има искане. Тъй като председател Юнкер, председателят Туск ги няма, просто искам да обясна защо искаме да махнем тази точка, поне това е вашата мотивация. Тази точка да отпадне от дневния ред. Кой е за? Кекун. Против. Въздържали се. Приема се, следователно, декларациите на съвета и комисията по заключенията вече не са част от дневния ред и следователно заседанието утре ще започне в 9. И така променихме дневния ред. Сега преминаваме към дебатите днес след обяд. Моля, госпожи и господа, онези от вас, които напускат залата, да го направят по-подредено и организирано, за да не пречат на по-нататъчната работа. Онези от вас, които остават, моля ви да пазите тишина и да заемете местата си. Damos comienzo al primer punto del orden del día. Така, добре. Да започнем по дневния ред. Е, първа е, точка. Е, доклад Линц и Стоес. Процедура на Съюза за разрешаване на пестициди. Господин Линц, докладчик, има думата. Уважаеми господин председател, господин еврокомисар, уважаеми колеги, днес обсъждаме мерки за здравето на 500 милиона граждани в Европа. Трябва да осигурим това здраве. Специалната комисия на парламента внимателно разгледа специалното разрешение на пестициди, защита и на потребителите и на работещите с тези препарати. Това беше първи приоритет. Аз съм израсъл на село, работил съм с пестициди и за това зная колко е важно те да се използват правилно, колко важни са те за земеделието едновременно. С това искам вашите, моите, нашите деца да могат спокойно да консумират европейски плодове и зеленчуци. Затова два бяха основните въпроси за мен по времето на работата ни. Първо, как да гарантираме и в бъдеще безопасни храни в Европа? И второ, как да гарантираме, че нашите фермери ще могат дългосрочно да ги произвеждат? Работихме 9 месеца. Можете да познаете лесно какво констатирахме. Най-строгата процедура за лицензиране също в Европейския съюз. Но и най-доброто може да се подобри. За това наш девиз беше еволюция, не революция развитие е, е, вместо прекратяване на съществуването. За това три основни момента. Първо, наука, Второ, прозрачност и а, без, независимост а, и трето, компетентност. За науката, за мен е много важно да имаме научна подплата на становището. Научните изследвания са алфата и омегата. В тези случаи няма място за идеологии. Това решение не трябва да се определя нито от политически, нито от емоционални съображения. Второ, прозрачност и независимост независимост. Много е важно процедурата да бъде такава за бъдеще Европейската комисия, а не бизнеса ще решава коя държава отговаря за допускането и разрешаването на определен препарат. Освен това, трябва да има по-широк обществен достъп до проучването, но едновременно с това да се запази конкурентоспособността на европейската индустрия. Тето, иновации. Иновациите трябва да бъдат подкрепени. Нови, по-качествени продукти са разковничето към решаване на въпроса, като едновременно, а това предполага и безпроблемна безпроблемен разрешителен режим. Да хвърлям поглед в бъдещето. Дигитализацията значително ще промени земеделието и ще има нужда от по-малко средства. Тук трябва да останем в крак. В заключение, Европейския парламент сериозно разгледа разрешителния режим за препарати за растителна защита и съм убеден, че нашите препоръки относно режима ще го направят по-ефикасен, по-прозрачен и по-солиден. Защо? защото създаваме високо ниво на защита за потребителите и консуматорите, а едновременно с това гарантираме ясни процедури за земеделието и индустрията. Искаме иновации. Нека в сряда получим широка подкрепа за тези препоръки. Благодаря искрено на съдокладчика Бат Стац, както и на всички докладчици в Сянка. С радост очаквам настоящата дискусия и гласуването в сряда. Благодаря. Благодаря. Господин Стайс има думата. Господин председател, колеги, комисари, 1,7 милиона европейски граждани са се подписали под Европейската гражданска инициатива. Какво искате от нас? Искат да преразгледаме процедурата за разрешаване на пестицидите. От което следва да погледнем сериозно на въпроса. И аз съм много удовлетворен от резултата, тъй като по този начин възстановяваме доверието на своите съграждани в начина по който вземаме решения тук. Гражданите следва да могат да, да се осланят на нашата преценка, на това, че вземаме решение в общ интерес, а не в услуга на едни или други корпоративни е, групови или частни интереси. Е, и смятам, с моя колега съдокладчик е, Линс бе прав в своите думи. Е, заявявайки, че процесът на вземане на решение е сред най-устойчивите, най- най-солидните, където и да било по света, що се отнася до пестицидите. Но, но можем да усъвършенстваме процеса, като акцентираме върху предпазливостта, върху прозрачността, независимостта и обективността на експертната оценка. Само тогава бихме могли да си върнем доверието на гражданите. Що се отнася до глифозата, въпросът бе обсъден в специализираната комисия, но не до край, поради което бихме искали механизма на научна експертиза да пристъпи е, към е, обследване на всички данни за евентуалните канцерогенни свойства на глифозат. И отново, прозрачност и независимост. Молителите или заявителите за регистрация следва да са длъжни да публикуват, да правят публично достояние всички значими данни те да бъдат общо достъпни. Всеки гражданин да може да се запознае с основната информация, с документацията, която подкрепя заявлението за издаване на разрешение, за да могат гражданите да направят своята преценка за констатациите. Освен това, е, постоянната комисия е, следва да дава достъп до протоколите от своите е, заседания. Не може да се допуска повече държавата членка, от която е докладчикът по даден въпрос, да диктува всички условия. Трябва да, да, да се разчита на, на, на всички заинтересовани страни за най-вече избягване, избягване на противоречието на интереси. Е, трябва да бъде съответно регламентирана и работата на ЕФСА, на Агенцията за хранителните продукти, да се огледат всички форми на въздействие, в това число върху околната среда, животинското и човешкото здраве, и най-сетне е на лице е проблемът е, за дословното заимстване на информацията, подадена от самия заявител в окончателния доклад на експерта комисия. Така не може. Не, не, не може просто да се, да се копира информацията. Е, трябва да се направи наистина независима, осведомена оценка с оглед на, дългосрочните последици от ползването на, на пестицидите за различни уязвими е, групи, е, последиците от употребата на комбинирани пестициди. Е, разпоредбата по пети член трябва да се прилага строго, което до сега не винаги е правено. Особено внимание следва да се обръща на веществата, нарушаващи ендокринната система. Местата на разпространение, в това число обществени места, учебни заведения, увеселителни, детски площадки и така нататък. Що за нас до изключенията? Тези изключения трябва да бъдат действителни, реални, не, не, не, не, не просто времени. И, и е, принципът също така следва да бъде такъв. Принципите трябва да бъдат такива, че да защитават е, е, лабораторните животни. Благодаря. Господин Андрей Кайтис, комисар, има думата. Благодаря. Господин председател, уважаеми депутати, европейските граждани очакват е, безопасни храни. И то с право. Искаме да гарантираме, разбира се, като императив тази безопасност, но това не е достатъчно само по себе си – все повече гражданите се тревожат за около начина по който се произвеждат храните, устойчива ли е системата за производство на храни и защитена ли е околната среда. На тези високи очаквания може да отговорим само, ако извлечем полуки от последните предизвикателства и ако защитаваме интереса на всички граждани. В такъв смисъл искам да благодаря на Европейския парламент за това, че създаде тази е, специална комисия по процедурите на Съюза за пускане на пазара на пестициди. Излезе и доклад на тази комисия за изпълнението на директивата за устойчивото използване на пестициди. Има и инициатива на европейските граждани. Проведе се и дебат за глифозата. Много е важна работата на вашата комисия, тъй като всички се опитваме да гарантираме прозрачност и да имаме една система, която да почива на реални доказателства. Искаме да разпръснем всички съмнения, които може да има у нашите граждани за неутралността на науката. Голямото предизвикателство е гарантирането на тази неутралност на научните изследвания и резултати. Много се радвам, че мога да обсъдя днес доклада на вашата комисия ПЕСТ. Специализираната комисия бе създадена през декември 17 година, след като бе подновено разрешението за използване на глифозат за още 5 години. Мадата беше да се види каква е настоящата система за одобряване на активни вещества и разрешаването на ПРЗ. Също така този доклад трябваше да посочи къде може да се отбележи усъвършенстване и напредък. Един от основните резултати е, че ясно се казва, че трябва да се върне доверието в европейската система и по-специално в научната оценка на активните вещества, както и доверие в на етап оценка на риска. Нужна е висока прозрачност. Всички изследвания трябва да почиват върху публично оповестени документи, когато се прави оценка на риска. В комисия се решава кое активно вещество да се одобри на базата на тези документи. Мога със сигурност да кажа, че изминахме дълъг път от миналата година до сега. Предложението на Европейската комисия от април 18 година за прозрачността и устойчивостта на системата на оценка на риска в хранителната верига, цели точно да върне доверието. Ние отговаряме с този документ и на препоръките на комисията ПЕСТ. Първо, прозрачност при оценката на риска. На второ място, устойчивост и висококачествени научни изследвания. И на трето място, ясно оповестяване на рисковете. Проведохме миналата година дебат за прегледа на общото законодателство за храните и още тогава казах, че гражданите постоянно заявяват, че имат нужда от повече прозрачност около оценката на риска. Ние внимателно чухме гражданите. От началото на моя мандат активно се работим с темата. Имаше и резолюция на Европейския парламент преди година за глифозата. Тази резолюция вие казвате, че процедурата за разрешаване на активни вещества, включително научната оценка на тези вещества, трябва да почива единствено и само на публикувани научни изследвания. Посредством голяма прозрачност ще успеем да увеличим доверието на гражданите в системата за оценка на риска. Тази прозрачност може да ни помогне да избегнем уклони в някои научни становища. Така нашата система за безопасност ще почива върху ясни доказателства и научни констатации. Приемайки това предложение, се надявам да работим точно в тази посока. Благодаря ви за това, че миналия месец гласувахте в пленарна зала по текста, както и първата тристранна среща, която се състоя днес след обяд. Тази тема е много важна за европейските граждани, затова зная, че ще работите много активно в дебатите с съвета, за да се постигне съгласие в този законодателен мандат. Може да разчитате на мен и службите на комисията да работят активно с вас за постигане на тази цел като честни посредници. Комисията ПЕСТ, Генерална дирекция Здраве си сътрудничат много добре и го правиха и по време на разписването на този доклад. Новият регламент по този начин ще започне да работи по-бързо, включително в сектора на пестицидите. Дори дори преди това предложение. Що се отнася до пестицидите, предприех мерки за засилване доверието на граждането в процеса на вземане на решение и оценка на риска. Един от най- така, чувствителните теми бяха глифозата, никотиноидите, както и веществата, нарушаващи ендокринната система. Тук има и подробен протокол за всички дискусии с държавите членки. Комисията получи много искания за достъп до документи по пестицидите. От миналия април всички документи бяха оповестени и могат да бъдат намерени на нашите сайтове. Европейската комисия също цели да повиши прозрачността при гласуването и гласовете на държавите членки да бъдат видими за обществеността. Вашата комисия ПЕСТ ясно казва в своя доклад, че ние имаме една от най-строгите системи в света за регулиране на пестицидите, но също казвате, че тази система трябва да се подобри. Аз съм съгласен. Няма идеални системи. Винаги е възможност да се усъвършенстват процедурите за одобряване на активни вещества и разрешаване на ПРЗ. Имайки преди това, в момента правим преглед посредством една програма за регулаторната пригодност, като разглеждаме регламента за ПРЗ и регламента за остатъчните вещества от пестицидите. Ще приключим скоро с този преглед. Искаме да видим къде е нужна повече работа. Приветствам вниманието на парламента по този въпрос отвъд този доклад на комисията ПЕСТ, господин Поц, депутат в Европейския парламент, се занима също и с изпълнението на регламента за ПРЗ. Точно изследователската служба на парламента излезе пък с проучване по този въпрос. Имаме и механизъм за научни становища за пестицидите, както и заключенията от одитите, проведени от службите на комисията в държавите членки. Всички тези резултати, всички тези документи ще бъдат основа на нашия анализ в Европейската комисия от тук на сетне. Докладът на комисията ПЕСТ ще бъде голям принос в този, в тази посока. Да, ще има подобряване бързо на правната рамка, но мисля, че следващата Европейска комисия ще е тази, която ще реши да направи промени в законодателството, които евентуално да бъдат след това прияти от съвета и парламента. Уважаеми депутати, в заключение искам да подчертая, че всички имаме една и съща цел. Безопасност на храните, защита на гражданите, животните, растителна защита и опазване на околната среда. Благодаря за работата на комисията ПЕСТ, за отличната й работа и по-специално благодаря на председателя, и заместник-председателите, докладчиците Ленци Стас, докладчиците в Сянка. Очаквам да приемете този доклад в сряда. И отново трябва да кажа, всички конкретни заключения, които направите, ще бъдат взети предвид. Ще продължим неуморно да работим по увеличаване на прозрачността, изграждане на доверието и все по-голяма устойчивост на нашата продоволствена система. Комисията ще направи внимателна оценка на заключенията и препоръките в контекста на програмата РЕФИТ законодателството за пестицидите. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Госпожа Юс, имате думата. Благодаря много, господин Еврокомисар. Благодаря за това, че вземате при сърце тези толкова важни теми. От месеци работим по този въпрос на всички нива и с експерти, защото темата пестициди е много важна. Разбирам целите. Говорим за защита на здравето, за прозрачност, за по-малко бюрокрация, за опазване на човешкото здраве. Но не не бива да допускаме резултатите на научни дейности да бъдат изкривявани и използвани за идеологически цели. Това също не е, не, не е допустимо, защото медиите много нищиха тази тема. Нека, трябва, нека дебата да се води на експертно и научно ниво. Тоест, решенията за пестицидите трябва да се водят по научни, а не идеологически критерии и съображения съществуват и съответните лица на контакти в различните агенции. Много е важно това да бъдат хора, заслужаващи доверие и безпристрастни хора, спазващи изискванията и регламентите. Що се отнася до издаването на разрешение за ползване на препарати за растителни защита, нека сме наясно, нулев риск няма, но нещата трябва да бъдат ограничавани. Говорите, тук има много аспекти, но накрая, господин еврокомисар, би било чудесно, ако комисията излезе със съобщение. Съобщението, което има за цел да се разгледа използването на средства за растителна защита, като се обърне внимание на методите за анализ. Председателят благодаря. Сега госпожа Бонафе. Президенте. Благодаря, председателю. С работата на комисията ПЕС, ние искахме да хвърлим светлина към големите проблеми и да отговорим на големите критики, отправени към Европейската система за одобряване на продукти за хранителна защита. Докладът, който бе гласуван в комисията ПЕС, голямо мнозинство, искаше ясно да отговори на милионите граждани, които последните години повдигат въпроса за липсата на прозрачност –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 Искаме доверие към цялата система. Искаме човешкото здраве и околна среда да бъдат защитени, които са основна цел всъщност и на европейското законодателство. Те са задължителни и за тях се борихме. На първо място държим на прозрачността, независимостта и липсата на сблъсък на интереси у нези, които работят в ЕФСИ. Всеки член трябва да излезе с декларация за липса на сблъсък на интереси. Нужно е също така компетентните власти по оценка на риска да имат ясни познания и след това научни познания или експертни становища. И други елементи са включени, те бяха изброени при предишните изказвания. Те трябва да се вземат предвид от Европейската комисия, когато прави преглед на този регламент. Например, иска се създаване на механизъм за наблюдение след пускането на пазара, за да се наблюдава влиянието в реалния живот на тези ПРЗ. За социалистите и демократите трябва да се обърне внимание на оценката на риска при най-уязвимите групи, по-специално използването на пестициди близо до училища, болници или обществени паркове. Също така трябва да се инвестира в новаторството и да се развиват альтернативи на тези ПРЗ. такъв смисъл, както парламента вече поиска, е нужен специален законодателен текст за биологичните пестициди, които представляват нисък риск. Надявам се да може да гласуваме по този окончателен доклад с голямо мнозинство. Много конструктивно се работи по тази тема. Благодаря на Линци Стас, двамата ни са докладчици. Надявам се да се вземе предвид нашия доклад от Европейската комисия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Бонафе. Госпожа Макинтайр има думата. E Процесът на разрешаване на продукти за растителна защита в Европейския съюз е сред най-строгите в света. И все пак, ако човек чете доклада на специализираната комисия за пестицидите, би останал със съвсем друго впечатление. Независимо от това, че докладът се основава на становищата на, на редица експерти и органи, той е крайно селективен и всъщност пренебрегва много от тези становища. Докладът не ги отразява, а предъвква все същите митове и легенди, е, които се чуват от самото начало на процеса, независимо от това, че те ясно и единодушно са разсеяни от експертите. Например, е, слабостите свързани с системата на докладващата държава членка, обвиненията в плагиатство, е, неблагополучията на системата на зониране – много от тези твърдения не се подлагат на щателна оценка в доклада, за да се създаде възможност за предизборна кампания през месец май. Така че докладът е крайно разочараващ и хвърля неблаговидна светлина върху нашата институция, поради което ние внесохме пленарни изменения и допълнения, така че колегите да могат да гласуват в подкрепа на действителното съдържание, прозвучало по време на изслушванията в комисия, а не е, селективните лични мнения на един или друг депутат. Политиката трябва да се основава на сведения, на научни данни. И аз се надявам Европейският парламент да осъзнае ценността на този подход и да приеме измененията на ЕКАРЕ. Сегашната система, разбира се, не е съвършена. Тя може да бъде подобрена, може да бъде по-прозрачна, Комисията, прочем, вече е, го прави в проекта си за изменение и допълнение на общата уредба на хранителните продукти. Можем да насърчаваме новаторството, да търсим нови способи е, за обработване на, на, на земята в селското стопанство, е, които не изискват пестициди. Експертите от Greenpeace, например, на последното изслушване заявиха, че не става дума за недостатъци на законодателството, а за подобряване на неговото прилагане – и докладът следователно трябва да потърси и намери равновесието между различните становища, да обхване цялата палитра от експертни становища, дори когато това е неудобно за някои политически групи. Благодаря. Благодаря, госпожа Рис. Благодаря, господин председател служител, 6 е, месеца работа, 8 е, заседания, 3 посещения. В чужбина разкри силните слабости, слабостите на, наш, на нашия разрешителен режим и е, особено в светлината на разгорещения дебат за глифозата в края на 2017 година. Благодаря на двамата докладчици за чудесната взаимодействие с е, ЕКАРЕ и за, е, за това, че проявиха разбиране и готовност за дебата. Е, темата, която обсъждане е много важна. Препоръките са належащи и необходими и трябва трябва да поставим винаги на преден план здравето на европейците. Внимателно разгледахме разрешителния режим за пестицидите и предлагаме изменения, които са незабавно приложимо. Е, отнася се и за държавите членки, за комисията и за ЕФСА. Наши е, специалистите, които работят с хранително-вкусовата промишленост, не трябва да участват в анализите. Особено важно е да се създаде обществен регистр с съдържащ данните за извършените от индустрията промишлените. Необходимо е, и необходимо е финансиране за по-сериозно е, укрепване на а, раз, различните дейности. Ще припомня, че в момента бюджета на ЕФСА е 4 пъти по-малък от този на Европейската агенция за лекарствата. А, тук, разбира се, ябълката на раздора е глифозата, но аз имам следния въпрос, господин еврокомисар. Кога ще приложите закона и е, ще публикувате първия негативен списъл за коформуланти, защото така могат да се постигне истински резултат и информация за токсичния характер на продуктите. Ние говорим за това никакви пестициди да не се използват в близост до училища, детски градини и други места. Мисля, че трябва да не забравим и вече изказаните а, забрани. Европа няма избор, ние трябва да се придържаме към е, изискванията, за да опазим нашата околна среда и общественото здраве и да участваме активно в вземането на решения. Господин Майт. Господин председател, е, е, дали ще постигнем 10-15% по-голяма реколта, не е сериозен аргумент за местицидите, но заслужава ли си тая цена, ако имаме мъртви почви, загубено биоразнообразие, увредено здраве. Всичко това натоварва економиката и е пределно ясно, че някои или друг, всички пестициди поносят повече вреда, отколкото полза и на околната среда, на гражданите, но и на самите фермери, които ги използвате за да имаме прозрачност, контрол на производителите, а в бъдеще да не забравяме екологията и общественото здраве. Това е важно за бъдещия разрешителен режим. Подкрепете този доклад. Колега Макентайр, вие смятате, че тук се намесва идеологията. Това беше камък в нашата градина. Как мислите, че се постига компромис с ГУЕ, либералите, ЕНП и социал-демократите. Всички други се съгласиха с нас. Единствено вие искате да разбиете този доклад в услуга на бизнеса. Не мисля, че това са очакванията на европейските граждани към нас. Благодаря. Господин Ван Декамп. Europa's goedkeuring van eh, Monsanto's glyfosaat. Господин председателю, разрешаването на глифозата, продукт на Монсанто, бе голям скандал. Монсанто, заедно с Германския институт за оценка на риска, както и Европейската комисия и ЕФСА, прокараха това разрешение със съвместни усилия. Манипулирани бяха изследванията, които излязаха от къде, кой ги произведе, самите производители. Това са рискове, които се поемат от името на 500 милиона човека и много животни. Не може тази отрова да продължава да влиза в почвата, в водите, в нашите тела. Нашата специализирана комисия се занима точно с този скандал, за да видим системата за даване на разрешение за използване на пестициди. Резултатите са обещаващи. Ще има повече прозрачност, по-голяма независимост, по-малко отрови, които да се използват цялостно погледнато. Има забрана за ползване на публични места. Не може да се твърди, че е безопасно остатъчното количество глифозат. Получихме подкрепа и от тези НПО, които защитават правата на животните. Надяваме се препоръките да се вземат предвид и от комисията и от съвета и да бъдат включени в общото законодателство за храните. Трябва и остатъчните отрови да бъдат изчистени от почвите и водите. Не бива да се ползва повече глифозат. Повече от милион граждани искат точно това. Земеделските субсидии трябва да бъдат премахнати. Благодаря, госпожа Дорнано има думата. Благодаря, господин председател господа са докладчици Господин комисар, е, през март 2017 година е, Федералния съд на Съединените щати декласифицира повече от 200 страници от е, вътрешни до тогава поверителни документи, чието съдържание потвърждава че различни производители на, на, на глифозат фактически признават мутагенния ефект на тези вещества. Е, независимо от това, в навечерието на тези разкрития Европейската съответна агенция публикува доклад, според който глифозатът не е нито мутагенен, нито канцерогенен. А в същото време е, разкритията от Америка имаха световен отзвук. Европейската комисия е, по-нататък е, даде ход на гражданска инициатива за забрана на глифозата в защита на е, хората и околната среда срещу токсичните пестициди. Тази инициатива бе подписана от повече от 1 милион граждани. Малко след това Европейският парламент създаде специална комисия за пестицидите, така наречената ПЕСТ. Като координаторка от името на нашата група, аз на всяко заседание на тази комисия съм настоявала в присъствието на съответните заинтересовани страни да ги привлечем и трябва да кажа, че бях особено озадачена, изумена от неяснотата, да не, да не кажа, от, от лъжите, които се разпространяваха от някои от тях. Агрохимическото е, лоби прави всичко възможно, разбира се, в защита на своите е, е, интереси. 1149 е, изменения е, бяха внесени към доклада при крайно противоречиви позиции. И днес до пленарната зала стигнаха 152 изменения, от които огромното мнозинство е за пестицидите. Като се предлага да се заличат някои пасажи от текстовете, които внасят все пак известни ограничения. От друга страна, аз внасям едно единствено изменение, което е крайно неотложно, според мен, имайки предвид колко е тежък и спорен въпрос. Става дума за изменение и допълнение на регламента, за да се гарантира фактическата защита на уязвимите групи. И най-сетне неотложно да се сложи край на разпространението на пестицидите на големи разстояния, в близост до детски заведения, болнични заведения, развлекателни заведения или какво ли не. Надявам се да мобилизирам подкрепата на повечето политически групи, имайки предвид, че това, което предлагам, би следвало да е предмет на консенсус ако другите изменения бъдат приети, те ще обесмислят един текст, който и така вече е достатъчно плах и боязлив. За пореден път е, ще се поздравим с победа на лобитата, е, вместо е, с един доклад, който защитава най-уязвимите наши съграждани. Благодаря ви. Благодаря. Господин Лазо има думата. Благодаря, господин председател. Тази комисия, специална комисия бе създадена със специална цел. До целта не бе нито да се осъждат а, пестицидите. Въпросът бе просто да се определят е, качествата на европейския разрешителен режим. Както често се случва, напънала се планината и родила мишка. А, тук се налагаше да се прави политическа твърдост трудности да се вслушаме в гласа, в гласа на народа. На търсенето на консенсус понякога води до различни ам, решения. Някак си постарахме се да зарадваме всички, като част от и от в, в, що се отнася до нашата група. Ние смятаме, че текста не отговаря на действителното положението. Нека да се вслушаме в нуждите на народа. Очевидно, политическият елитаризъм ги пожертва в името на своите интереси. Двама двамата до, до, докладчици са попаднали под влиянието на именно такива хора. Така че е, тък жени се съответен ефект. Так очевидно, е, че се говори за хора подкрепящи определени е, изисквания в Европа за пестицидите, включително и в интересно определени кръгове. Тук става дума за едни решения, които които са по-скоро в услуга на големите концерни. Е, за жалост, в крайна сметка, една мощна агенция е, губи своите възможности за действия. Тоест, когато е, се създават проблеми, те трябва да намерят и своето решение. Това, което се случва в Италия, в Полша, Австрия, движението на жълтите жилетки ясно ни отправя своето съобщение съобщение. Народа не иска повече да страда, не иска повече Европа, иска да, да, жива, да живее свободен живот. Е, така че трябва да помислим много сериозно по отношение на активните вещества. Разбира се, трябва да се помисли за нова система за следене на пестицидите, която да бъде по-прозрачна и в съответствие с европейската търговска политика като едновременно с това се помисли и за забраняване вноса на, веще, на продукти, включващи тези вредни вещества. Така че предлагам и призовавам да бъде пре... освободено ръководство на тази агенция и да се потърси нов начин. Ние сме внесли конкретни предложения, които общо взето са в разрез с предлагания текст и с обичайните действия в тази институция. Господин Петърле. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, трябва да благодарим на съдокладчиците за усилената работа. Благодаря също и на комисарят. Целта на нашия доклад е да обърнем повече внимание на качеството на храните и да върнем доверието у гражданите. Крайно време е да спрат пестицидите да тровят нашите полета, нашата земя, както и да тровят политическия ни дебат. Здравето трябва да е на първо място. Преди избори много често прибързваме, обобщаваме и взимаме решения, които не почиват на факти. Тази година положението е същото. Радвам се, че имаме такъв доклад, защото в него се говори за системен преглед – на всички проучвания, свързани с глифозата и околната среда. Това всъщност ще послужи и за по-нататъчни действия. Трябва обаче да се прави още повече, за да се върне доверието на гражданите към институциите на Съюза. Различни агенции са постигнали различни резултати. Част от тях говорят за карциногенните въздействия на глифозата и други. Има някои, които имат пък резерви, но времето напредва. Използването на изкуствени пестициди, пречи на биологичното разнообразие, трови почвата, въздуха, земята. Не става дума само за доверие, става дума за това да уважим това, което ни казва науката. Като политици не може да поемаме, да приемаме рискове, е, които поставят под въпрос здравето. Като председател на групата, е, която е за борба с рака, като общество, смятам, че трябва да търсим, разбира се, решения и лечения, но не бива да забравяме и че трябва да се премахнат а, първоисточниците. Ракът е и обществен проблем. Той не е само личен проблем на пациента, а, който отива на лекар. Замеделската ни политика трябва да се промени. Има альтернативи на химичните пестициди, но като че ли няма политическа воля за промяна на законодателството. Смятам, че нашия доклад е стъпка в правилната посока. Благодаря. Господин Фок има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на, както на докладчиците, така и на всички участвали в работата през тази почти година. Моя е, доклад е, по същия въпрос, който бе подкрепен широко миналата година, ясно показва, че разрешителния режим съдържа пробойни, които не, които не гарантират опазването на човешкото здраве и околната среда. Е, още повече, че тук говорим за конкретни препоръки за подобряване на разрешителния режим. И как, за това как да подобрим процедурата за този режим. За това съм шокиран от поведението на колегите от ЕКАРЕ, от това, че искат да съсипят работата ни. Те искат отстраняване на цели пасажи, посветени на опазване здравето на уязвими групи, като децата тест и това не е всичко. А, техните предложения са в ущърб на човешкото здраве. Нали? Това е нашата върховна цел. Безопасност на храните, опазване на общественото здраве. Въобще не мога да разбера защо отри... Е, колегите от ЕКАРЕ отричат това право на европейските граждани. И мисля, че винаги трябва да се ръководим от принципа на превентивното действие, винаги когато става дума за опазване на човешкото здраве и околната среда. Именно превентивния принцип, на превентивния принцип залагаме ние. Затова искаме прозрачност на разрешителния режим. Затова Искаме и да подкрепим нашите земеделски стопани. Мисля, че трябва да отдадем дължимото на този е, доклад. Благодаря. Господин Герике има думата. Благодаря, господин председател. Близо година мина от както бе подновено разрешението за ползването на глифозат. Това застрашава не само продоволствената верига, но и фермерите и общественото здраве. Мога само отчасти да подкрепя доклада, защото Вместо тук по скорост виждам, не чу, прозвучава мнението на лобистите, отколкото на научните среди. Да се посегне на ЕФСА може да се оцени и като положителна стъпка, но какви са мотивите тук? Нека не забравим отговорността на фермерите. Фермерите най-добре знаят как да произвождат устойчиво. Нека питаме науката, а не големите концерни, как да осигурим здраво и екологично чисто бъдеще. За бъдеще си пожелавам не промишлена индустрия, а здравословно селско стопанство. Благодаря. Благодаря. Господин Хайтема има думата. А, <laughs> благодаря, господин председател. Господин комисар, това е, е ентият дебат по този въпрос. Вероятно не е и последния преди предстоящите европейски избори. И всеки път се подлага на съмнение, подронва се авторитета на науката. А в същото време Европейския съюз има най-строгата, най-солидната процедура за разрешаване на, на химическите вещества. По отношение на, на, на пестицидите, впрочем, процедурата е далеч по-строга, отколкото за алкохола. Разбира се, нужни са пълни гаранции. Опасявам се обаче, че ако подлагаме на съмнение научните факти, научните постижения, това би компрометирало цялата система. Е, разбира се, производство на хранителни продукти влияе върху околната среда, но през последните десетилетия е, селските стопани е, полагат упорити усилия за намаляване на екологичното въздействие на своята дейност и освен това опазват земята. Едно, едно природно благо. Е, а химическите вещества е, е, са неизбежни. Така се произвеждат хранителни продукти, че при отказа от някои химически препарати би се стигнало до, до вреди, до, до, до прахосване на, на ресурси и всъщност до обедняване на почвите. Благодаря. Благодаря. Господин Риваси, госпожа Риваси. Благодаря, господин председател, господин комисар, господа докладчици този скандал всъщност е свидетелство за това как науката се манипулира и как от това страдаме всички. Е, големите е, е, корпорации преследват свои интереси в ущърп на всички ни. И това поведение е толкова скандално, че се успяхме, едва трима, трима депутати с ангажирането на, на зелените и социалистите, най-сетне да създадем специализирана комисия, благодарение на която успяхме да изобличим и то в детайли недостатъците на системата на разрешаване. Една изключително сложна система, впрочем, която обаче дава възможност да се пуснат на пазара вредни пестициди. Просто е невероятно, че е, се, производителите избират докладчика. Е, те подбират е, изследвания, като запазват само тези, които са в тях на изгода. Помнете, спомнете си, господин комисар, те всъщност могат да забранят публикуване на определени резултати, позовавайки се на търговска тайна. И на всичкото отгоре, техните доклади се заимстват дословно в окончателните становища. А просто невероятно. Че, че може да се стигне е, до разрешаване на, на вещества без а, е, е, уредените от нормативната уредба изследвания по линия на най-различни дерогации и изключения. Следователно, много е важно всички колеги да гласуват доклада. Защо? Да, предстоят през месец май европейските избори. Изключително важно е всички заедно да защищаваме здравето на европейските граждани. Е, е, ние сме законодатели, ние сме политици, не можем да оставим законотворчеството в ръцете на транснационалните компании. Става дума за бъдещето на Европа. Благодаря, госпожа Конечна. Vážené kolegyně a kolegové, byla jsem na Уважаеми колеги, аз участ... присъствах, когато определяхме мандата на тази комисия и прекрасно си спомням какви аргументи при, приведоха десните политически групи. А именно, че комисията трябва да отговаря на всички а, представи и разбирания, но тогава той не, тя не би постигнала резултат. Резултатът отговаря на нашия начин на работа от една страна. А, Имаме опит за разрешаване на конфликт на интереси, но други теми минават на заден план, като глифозата и устойчиво използване на пестициди е, в общи линии атмосферата на работа бе добра. Предлаганите от опозицията експерти бяха отхвърлени, но не това е доклада. Моля ви обаче, нека не разводняваме допълнително без друго слабия доклад. Благодаря, господин Педичини. Благодаря, господин председателю. Накрая тази голяма битка срещу пестицидите и фитосанитарните продукти и въобще химичното земеделие дава своите резултати дори на ниво институции на Съюза. Това е много важно. Имаме вече големи резултати, които а, постигнаха гражданите. В смисъл, че те все повече обръщат внимание на риска а, на тези вещества. Докладът, който гласувахме в комисията ПЕСТ е добър но трябва да бъде още по-добър и не отговаря все още на това искане за прозрачност, което идва от европейските граждани. Затова излязохме с изменения, искахме незабавно спиране на превентивното използване на пестицидите. Този тип практики не може да бъдат сметнати за практики, които ще елиминират химията. Ако искаме земеделие без химични продукти, трябва да бъдем против. Измененията за премахване на тези елементи са свързани и с нарушаването на ендокринната система. Самия съюз е, одобрява, след това държавите членки разрешават. Има вещества, които са невротоксични и това е съвсем ясно. За съжаление, Европейския съюз поднови разрешението за тях, както и клод тирифос, който се използва е, върху бананите. Следващата стъпка, както бе казано по-рано, е свързана с край на всичко това. Не може да водим такива битки, а след това да позволяваме да се внасят вещества, които са третирани от, с глифозат от чужбина. Единственото, което може да се каже тук е, че трябва да продължим да използваме продукти и само ако те са безопасни. Нашата цел тук е прозрачност. Гражданите бъдат по-информирани и затова благодаря на всички депутати, които много смело и упорито водиха тази битка до този момент в интерес на гражданите. Господин Богович. Благодаря, че ми давате думата. Първо искам да поздравя двамата са докладчици, които са подготвили един много балансиран доклад. А този доклад е по една много проблематична тема. Глифозатът е част от този дебат. Здравето е много важна тема. Гражданите своята петиция ясно показват това – Грижим се за здравето си с лекарства, но колкото по-малко такива използваме, толкова по-добре. Същото се отнася и до земеделието. Трябва да опазваме живота на растението. Понякога се налага за това да използваме пестициди. Но при органичното земеделие се използват пестициди, но трябва да бъдат използвани в минимални дози. Това е еволюционен процес, не е революционен. Земеделския процес се променя. Аз съм земеделски стопанин, знам кога е нужно и знам какви промени настъпиха последните 30 години използваме по-малко пестициди, мисля, че по-прозрачно ги използваме също така. Тези правила би трябвало да бъдат укрепени и силно се надявам, пък и смятам, че е важно, на ниво ЕФСА да има достатъчен капацитет за необходимите контролни механизми. Нужно е да може да се маневрира, също така да се използва и роботиката, за да имаме по-зелено европейско земеделие. Това е пътя на новата сълскостопанска политика. Благодаря. Благодаря за две минути. Давам думата на господин Ерик Андрие. Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Запазването в здравето на е, стотици милиони европейски граждани. Опазваме биоразнообразието и осигуряване на продоволствието. Това са причините, е, които искаме да подобри и резултати, които искам да подобри е, подобрим чрез по-добър разрешителен режим, по-стриктен е, режим на допускане и чрез подобряване работа на нашата агенция. В качеството на председател на тази комисия искам да благодаря на двамата докладчици, които работиха е, много добре и освен това да благодаря на всички членове, които през всички тези месеци работиха в комисията. Виждате, госпожо председател, ние работихме в всеотдайно всички. И а, без да сме сигурни от самото начало и мисля, че а, не мога да се съглася с госпожа Макинтар и всички останали. Жалко е, че това, което правите, не е в духа на демокрацията. Това е плод на 9-месечен труд в името на законното право на нашите граждани е, да се грижим за тяхното здраве. А сега се чуват различни гласове. Никой не е над закона. Нека в големите производители, като Монсанто и другите, се съобразяват също с изискванията за разрешаване. Господин еврокомисар, трябва да се подобри разрешителния режим за пестицидите така че е, искам да благодаря и на вашата работа. Ние ще продължим. Искаме комисията да излезе възможно най-скоро с съобщение относно европейското законодателство за разреши... Е, разрешителни режим за европейски фармацевтични продукти. Е, трябва да продължите в, тази, в този дух и благодарим за работа. ви. Сега Комисар... Господин Дезмекър. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги, когато избухна спора за глифозата преди няколко години, аз призовах още тогава за повече прозрачност и независимост при научните изследвания. Сега, след работата на нашата специализирана комисия, групата, към която се числи, изцяло подкрепя нейните констатации и препоръки. Трябва да се отнасяме с уважение към независимата, обективната наука и да приемем съответните справедливи и прозрачни процедури. Е, процедурата вече е строга, достатъчно солидна, но трябва да бъде доусъвършенствана, усъвършенствана, за да се възстанови доверието на нашите съграждани. Е, а и в интерес на околната среда и човешкото здраве. Заключение заключение три неща. Е, е, канцерогенен ли е глифозатът? Отговорът на този въпрос може да бъде даден не с политически декларации, с повече научни изследвания. Нужно едно по-устойчиво селско стопанство. Благодаря. Господин, Господин Демес Мекър, Господин Тарабела има въпрос с синя карта. Ще приемете ли въпроса? Тарабела, зекре вас. Да, бидешън, Тарабела. Да, господин Тарабела, да развиете репликата. Е, току-що казвате, господин Демисмакер, че цяло подкрепите препоръките на специализираната комисия, а в същото време вие се числите към групата на госпожа Макинтайр. Как ще разясните това? Е, противоречие. Вие взали сте и защо сте за всъщност заключенията на специализираната комисия? И не може да споделяте едновременно заключенията на госпожа Макинтайр, която е против. Може ли да изясните? Да, господин Демесмакер. Е, много е просто. Аз говоря и ще гласувам от името на своята делегация в рамките на нашата политическа група. Се придържам към политическата програма на своята политическа партия. Господин Хойслинг, една минута, уважаеми колеги, трябва да възстановим доверието на гражданите, защото при режима за раз, разрешаване на глифозата загубихме много доверие и трябва да решим дали химическата промишленост и нейните интереси стоят над екологията. Има много въпроси, свързани с разрешителния режим, освен че залагаме на проучвания на химическата промишленост относно вредността на някои пестициди. Нуждаем се от по-обективни доклади. Нуждаем се от повече прозрачност и това се отнася за новото законодателство в областта на храните. И тук ще попитам консерваторите какво ще кажат по този въпрос и предложението за комисията. На това е основното пълна прозрачност, но трябва да имаме и альтернативи на това, на тези химически препарати. Не може да се смята, че използването на химически препарати е правилото. Господин Омаржи, минута. Госпожо председател, благодаря ви. Господин комисар, този доклад е изключително важен. Вече никой не може да каже, аз това не го знаех. Всички по-настоящем знаете, че вие носите отговорността за един от най-сериозните здравни скандали – скандалът с глифозата. Знаем какви са причините и продължихме да тровим хората. Комисията се провали, не опази здравето на гражданите. Предпочете да опази лобитата на многонационалните фирми като Монсанто – Казвам го съвсем сериозни. Настоящата процедура за пускане на пазара на пестициди в момента показва, че не Европа. Показва Европа цапа, мърси, мърси. А, и отново апелирам към вас да анулирате разрешението за пускане на пазара на тези спорни пестициди, като започвате с, започнете с глифозата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, колеги. Е <laughs> за мерки, които са в интерес на обществото, защита на нашите съграждани. Разбира се, всички сме за здравословна храна, е, е, за добра околна среда. Е, и разбира се, е, пестицидите все да бъдат контролирани за неблагоприятното си въздействие, както върху човека, така и върху околната среда. Всичко това е безспорно, но забраната като самоцел няма никакъв смисъл. Решенията следва да се основават на, на научни критерии и данни. Институции като ЕФСА, Агенцията за хранителните продукти, могат да ни осигурят е, и осведоменост, и прозрачност, и сигурност е, както на нас, така и на нашите граждани. Така че нека оставим учените да си свършат работата, а политиците да им осигурят възможности за това. В противен случай е, е, ще разочароваме очакванията на собственици си съграждани, на тези, които са ни избрали. Не можем да, да, да допуснем да, да, да, се, да се ширят превратни твърдения, идеологизирани нападки, както в случая за глифозат. Благодаря. Господин Тарабела. Благодаря, госпожо председател, гос, е, господин е, председател. Е, става дума за работа на комисията ПЕСТ и разрешителния режим на пестициди. Това много е важно да се даде пълна яснота по всички факти и да се обсъди подробно текста, по който двамата докладчици са работили много старателно, за което заслужават похвала. Трябва на първо място да се гарантира безпрозра... безпристрастност на процедурата и да комисията трябва да направи достатъчно за укрепване на тази безпристрастност. Трябва да се потърсят альтернативи, след това да се проследят, да се въведат механизми за следене на използването и след това да имаме ясни, прозрачни критерии за независимостта и безпристрастността на докладващата държава. Надявам се, е, че положи положените усилия ще намерят отражение в вота. Господин Николсън, една минута. Благодаря, госпожо председател. Ще подкрепя становище на госпожа Макинтар. Казвам го на господин Тарабела. Мисля, така ще го поуспокоя. Хербициди като глифозат не са лукс за производителите. Те са необходимост. Но само доброто използване на тези глифозати може да доведе до устойчиво селско стопанство. Европейски съюз справо иска високи стандарти на, производство, на производство на храни, иска защита на здравето. Съгласен съм. Продоволствената сигурност е важна, но е нужна политика, според мен, която да почива на научни доказателства. Съгласен съм с вас, господин комисар, но как ще гарантирате това? че в някакъв момент човек трябва да се довери на някого. И в такъв смисъл трябва да се доверим на онези, които правят научните изследвания. Няма 100% сигурност никога, но доверие трябва да има. И според мен доверието трябва да отиде при учените и експертите. Благодаря, госпожа Рибейра, за минута и половина. Saúdo o trabalho dos relatores, que sobre um tema tão sensível, com bom senso... Аз благодаря на докладчиците за извършената работа по една много деликатна тема. Е, те са подходили с здрав разум, е, е, основавайки се на, на позитивното срещу една кампания, която разчита на лъжи. Ние следва да застанем рамо до рамо със своите избиратели в защита на техните права, да търсим най-добрите възможни решения за човешкото здраве, а и за селското стопанство. Мнозина сега отправят нападки към земеделието за използването на пестициди, хербициди и прочее. Но това е абсолютно невярно. Е, да не говорим, че пестициди и хербициди се използват в много други подотрасли. И разбира се, е, земеделските стопани са най-вече заинтересовани от доброто, правилното използване на е, тези препарати. 27,2% от пробите, взети в Европейския съюз, се намират в, попадат в нормите това сочи, че системата е надежна, че нашите съграждани могат да хранят доверие както към хранително вкусната промишленост, така и към нормативната уредба и, и съответните органи. Нещата се подобряват. Аз, впрочем, приветствам повишеното бюджетно финансиране на ЕФСА, за да може тази агенция и другите да вършат работата си още по-добре за да защитим доверието, да засилим доверието на своите съграждани.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 Поздравления за всички членове на комисията ПЕСТ и по-специално на двамата докладчици. Мисля, че резолюцията, приета, е, предлагана от комисията, е добро предложение. Веднага ще кажа, че подкрепям всяка инициатива за повече прозрачност, по-добра информираност на потребителите, повече доверие и по-малко бюрокрация. И разбира се, в името на доброто качество и качествените научни изследвания. Гото говорим за начин за процедурите за разрешаване на пестициди нека не забравяме сериозната реакция в медиите. В медиите понякога се стигаше до крайности, но все пак искам да кажа, че трябва да върнем дебата на експертно ниво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 Става дума за обсъждане на даването на разрешителни за използване на продукти за растителна защита и тяхното пускане на пазара. Е, разрешението на глифозата бе удължено. Той може да се използва още 5 години. Това доведе до голямо безпокойство у хората и голяма тревога. Това накара и Европейския парламент да създаде специализирана комисия по този въпрос. Това, което и излиза всъщност като факт, почива и върху едно решение на съда в САЩ, което постанови, че заболяването на съответното лице, което е завело делото, е било трайно увредено от глифозат. Милиони долари бяха присъдени. Затова се предприемат и такива мерки. Мерки за забрана на такива пестициди при, изго... при храните. Но нашата позиция като че ли още не е ясна. Госпожа Дела е за две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги. Е, глифозат или не глифозат? Това е въпросът. Но какво очакват от нас нашите съграждани? То е просто да гарантираме безопасността на хранителните продукти и прозрачност при вземането на съответните решения. Полкос. И отговорът така на краища е научен. Бяха изслушани експертите, професионалистите и повече от когато и е да било за сега. Аз съм убедена, че науката следва да бъде безспорна основа на всяко решение. Това, което аз отстоявам тук в тази зала вече 3 години и съм крайно удовлетворена от това, че докладът стига до същия извод следва да, да просвещаваме своите съграждани, да им обясняваме процедурата, да възстановим а, е, доверието им към националните европейските агенции и към нашите европейски институции. Е, в Европа а, е, има една от най-взискателните, най-защитаващите обществени интерес системи. Нека да го забравяме. И според мен това, колкото и да е необходимо, не е достатъчно аз съм от селскостопански происход и вече от десетилетия се боря за разумното използване на фитосанитарните препарати ние трябва да си осигурим средствата на висотата на своите амбиции. Следва да насърчаваме научно-изследователската и развойната дейност, да не бъдем наивни. В край на краща, ако забраним на своите предприятия да се занимават с това, те ще загубят своята конкурентоспособност. Е, разбира се, всяка нова техника, всеки нов способ следва да, да защитава все по-голяма степен околната среда. И всички е, е, земеделски стопани да бъдат в състояние да отговорят на разнообразните очаквания на обществото. Да ги подкрепим обаче да оцелеят в условията на световната конкуренция. Е, не можем, както се казва, да, да се простреляме сами в слепоочието. И аз смятам, че е, докладът, който е внесен, отговаря на, на тези цели и аз държа да поздравя е, нашите докладчици за извършената работа. И не всичко е съвършено. Някои от предложенията не бяха взети предвид, но по същество това, което е необходимо се съдържа в доклада. От там нататък е необходима бърза реакция на комисията, както подчерта колегата Пилара Юзо, след е, е, вота за, който очаквам да бъде значителен. Следващият оратор. Госпожа Скалдемозе, благодаря много. Дискусията около дрипозата отне много време и енергия през последните, последно време и с основание. Добре е Европейския парламент да мисли по въпроса и добре е да имаме нарочна комисия, която да проследи и оцени процедурата за разрешаване на пестициди. След близо едногодишна работа чуваме от тях добри и полезни заключения. Нямам време да се спирам в подробности, но ще се спра на три въпроса. Първо, насочване насочваме вниманието към прозрачността на тази процедура. Да се знае откъде идва един доклад, какви са оценките и как се стига до решението. Второ, нуждаем се от безпристрастност в европейските органи по-добро финансиране, като залагаме на принципа на превенцията. Подкрепям заключенията и се надявам, че те ще доведат до промени в европейското законодателство. Господин Кей, благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че мога да се изкажа по тази тема. Чудесно е, че имаме дебат по същата днес след обяд. Приветствам работата на комисията ПЕС. Това е една възможност парламента да извърши надзор по темата. Както каза и комисаря, този въпрос е, получи много внимание – много въпроси всеки един от нас получи от своите избиратели. Аз съм от Южна Ирландия. Моят избирателен район е селски, земеделски. Всеки ден говоря с земеделски стопани за работата им, за пестицидите и глифозата. Основни тревоги изразяват те около него. Те разбират проблема, но от друга страна са обезпокоени, тъй като няма альтернативи на този продукт. Нека кажа ясно. Важно е научните институции да бъдат опазени. Не може научните изследвания да се влияят от политиката. От друга страна, нашите фермери имат нужда от ясна рамка и правила. Трябва да се вярва в системата, защото иначе няма смисъл изобщо да има процес е, за даване на разрешение, ако никой не вярва тази система. Нашата система е една от най-сигурните. Разбира се, че има начини тя да бъде подобрена. Нужно е да се опазват високите стандарти за опазване здравето на нашите граждани, околната среда, но до сега трябва да бъдат опазени и нашите земеделски степанства. Трябва да се постигне равновесно положение между тези два елементи. В Ирландия, например, има практика за прилагане на хербициди малко преди прибирането на реколтата. Това е много важно, особено за онези, които гледат картофи. Ние не можем да сушим на слънце, тъй като нямаме необходимите климатични условия и затова имаме един процес на изсушаване, който е, се прави посредством хербициди. Няма в момента альтернатива и при пълна забрава, забрана ще има големи проблеми за нашите фермери. Благодаря на всички. Господин Капуто. Благодаря, госпожо председател. Принципа е, за подсигуряване и предварителна оценка е изключително важен. Процеса на оценка на ПРЗ до момента се характеризираше с липса на прозрачност. Същото се оказа и повторното разрешение за глифосата. Много съмнения възникнаха, нарастват тези съмнения за токсичността. Това се вижда и в решения на съдилища от други държави, които показват професионалната използване на глифозат води до рак. Има конфликт на интереси и за това е нужно да има подобряване на регламента за разрешение на използването на глифозата. Доклада на специалната комисия ПЕСТ показва, че е нужно в центъра на вниманието да бъде здравето на гражданите, околната среда и продоволствената сигурност. Трябва да има достатъчно средства за ЕФСА, независимост от лобитата, адекватни компетентности, процеса на разрешение. Трябва да поправим грешките от миналото. Трябва ни едно устойчиво замеделие. Благодаря. Благодаря. Госпожа Герлинг, две минути. Е, благодаря, госпожо председател. Е, нито аз, нито политическата ни група бяхме за създаването на специализираната комисия поначало. Според нас нямаше нужда от такава структура е, за работа с гражданската инициатива по е, глифозата. Един въпрос, който с е, мотонна предвидимост се повдига в тази зала. Аз не, не се сещам за каквото и да било друго, така често разисквано в химическата сфера. И без съмнение темата е важна, Нали, безспорно е. е. Аз в никакъв случай не бих искал да подценя е, необходимостта от една добра система, но общо взето е разпространено мнението, че европейската система е най-добрата възможна. Е, добре, да не се облягаме на лаврите си, е, знаем, че комисията, комисарият в рамките на общата уредба на хранителните продукти са внесли идеи, които в значителна степен удовлетворяват желанията на редица от депутатите, изказали се днес тук. Така че основното ни възражение срещу този доклад е, че е, за него са похарчени огромни усилия. И аз разбира се поздравявам докладчиците за извършената от тях работа, но, но при това какво всъщност печелим? Понеже успоредно с това имаме законодателен доклад за общия закон за хранителните продукти, който разглежда повечето от въпросите, повдигнати и тук. Определено, онези, които попадат в разумните правомощия на парламента. Е, е, не, че не постъпиха тук междувременно е, редица изменения, които, как да се изразе, бяха доста идеалистични. Но повечето от тях бяха обхванати в компромисите, които ние така добре умеем да постигаме. И какво от това? Значи, госпожи и господа, аз няма да гласувам за този доклад. Е, е, той е поредният пример за това колко добре се справяме с една всъщност безсмислена задача. С далеч по-голям интерес очаквам по-нататъчната ни работа по закона за хранителните продукти, който е и далеч по-важен. Благодаря, госпожа Господин Сантос, една минута. Благодаря много, госпожо председател. Няма никакво съмнение, че е необходимо да направим повече за изследваните и иновациите в областта на земеделието, да се търсят нови технически и методически решения, които да ни позволят да подобрим използването на фитосанитарните препарати. Когато те се прилагат, това трябва да става контролирано и ефективно. Ние винаги трябва да изхождаме от принципа на предпазливостта, превенцията и опазването на човешко здравето на хората и животните. Трябва да има адекватна защита на земеделското производство производство, както и да се гарантира устойчиво развитие. Като винаги стъпваме на стриктни научни критерии. Так, така би трябвало да изградим една модулна система, която да ни позволява да вземаме адекватни решения, особено в сложната ситуация на най-отдалечените райони. Сега спонтанни изказвания от залата. Има четири заявки за изказване господин Нотис Мариас. Имате минута. Благодаря, госпожо председател. Гарантирането на висококачествената храна за хората е изключително важно. Трябва да се грижим за здравето и на хората, и на животните. Това е едно от най-важните неща е принципа на предпазливост да бъде използван. Той е изключително важен и е ясно записан в учредителните договори. Нужна е прозрачност при решенията, които се вземат, мерките, които се предприемат. Нужно е да имаме независими органи, които а, да могат да работят, а не само онези, които използват диктатите на агрохимичната индустрия. И мисля, че това а, идва от а, гледна точка на инициативата на гражданите. Туркия. Господин Андрикайтис, нека кажа, че ние внасяме продукти от Турция. Това са продукти, изработени в страна, която позволява използването на определени пестициди, забранени в Европейския съюз. Проблемът възниква от това, че след това продуктите се внасят в Европейския съюз и от тук може да има вреда за човешкото здраве. Благодаря, госпожо председател. Сега можем да кажем много по-ясно, че при разрешаването на глифозата не се дадоха достатъчно гаранции. Мнозинството в парламента го знае много добре. Процедурата при пестицидите в Европейския съюз е нещо много уязвимо, що се отнася до конфликти на интереси. Необходимо е да има независима, прозрачна оценка на ефекта от пестицидите върху нашето здраве и върху околната среда, като трябва да започнем от глифозата, който със сигурност е канцероген. Ние бихме искали вече да се направят тези оценки от научната общност, да имаме данни не само постъпващи от страна на Монсанто – Необходимо е да има селско стопанство, което да е добро за здравето и да е устойчиво. На първо място трябва да поставяме човешкото здраве и околната среда. Колегата Ферера. Благодаря, госпожо председател. Създаването на специалния комитет за разрешителния режим за пестициди е свързано с тревогите около тази процедура. Има е, различни интереси на промишлеността, но също и на комисията и на агенциите в промишлеността. Също времено имаме огромни предприятия на, в сферата на химията и на фармацевтиката – Изключително важно е да опазим общественото здраве и природата. Те е, е, се ползват с ясно предимство пред интересите на промишлеността. Анализите на риска не бива да е, ни служат като оправдание, за да потъпкваме основни принципи. Необходими са а, е, точно а, е, провеждани и добре обмислени а, е, разрешителни процедури, както за химическите вещества, така и за продуктите в фармацевтиката. Благодаря, госпожо председател. Именно за това този доклад е много важен, защото той пледира да се направи една прозрачна и обективна оценка на използването на пестициди. И а, това а, води до много дебати по тези проблеми, по тези вредни вещества. Проучванията, които се правят в този момент, а, бяха доста съмнителни поради ангажираността на производствените предприятия. Именно за това трябва да се направи, да се създаде възможност да се създаде една оценка, обективна, като се даде възможност за научни изследвания, за да може да се гарантират независими проучвания по този начин може да се изгради а, доверие. Следващия оратор за една минута. Благодаря. Госпожо председател, аз изслушах колегите. Някои от тях казаха, че европейската система за продоволствена сигурност е достатъчно ефикасна, че тя решава и въпросите на здравеопазването, но ние трябва да бъдем предпазливи. Необходимо е да направим така, че да не се натъкваме на проблеми, които са ни добре познати. Знаете от какво страдат е, някои от хората във френските територии, различни видове ракови образования. Около 80% от населението е засегнато. Ние смятаме, че наистина трябва да има прозрачност, но да се водим най-вече от принципа на предпазливост. Да сме сигурни, че населението ще е по-добро, по-добре защитено ние поискахме да се намали пределната стойност до окончателния отговор на научната общност. Необходимо е да се направи всичко, така че да гарантираме здравето на населението. И така, сега, след като приключихме и с процедурата на спонтанните изказвания, давам думата на господин комисаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, изслушах много внимателно вашите изказвания. Благодаря за изказванията ви. Ще реагирам на някой от тях. Госпожа Рис говори за списъка, за критериите, за формулите. Да, ние работим и е, е, върху различните аспекти. Е, естествено, е, е, става дума за включване в списъка на неприемливите вещества и продукти. Да, как точно стоят нещата по отношение на трети страни? бе повдигнат от вас този въпрос. Същото равнище на изисквания, е, което въжи за е, е, продуктите на вътрешния пазар, на единния пазар, въжи и за стоките, които се внасят от трети страни. Така наречени ният е, е, толеранс при вноса е, може да бъде поставен като изискване, но при всички положения нещата трябва да са потвърдени и от ЕФСА. Рискът за потребителите трябва да бъде изключен по този начин и много ви моля, предайте именно това е, известие на е, вашите е, избиратели. Говорите и за хора, които са пострадали, които са били интоксикирани. Това за мен е малко странно. Е, говорим най-вече за дейността на предприятието Монсанто. Е, моето послание е съвсем простичко, нека да се доверим на науката. Науката, научните изследвания са единственото сигурно доказателство в този случай. И така, при всички положения, ние имаме предвид вашите изказвания, вашите тревожни сигнали. Е, всичко това ще бъде е, записано и в окончателния доклад, е, и в първата половина на тази година. Вие ще получите този доклад. Ние защитаваме потребителите, защитаваме безопасността на храните, защитаваме растенията, природата, животните. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. А сега ще чуем и заключителните думи на двамата е, докладчици. Господин Линс, две минути. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, е, всички усетихме е, колко емоционална е темата и колко различни са вижданията по тази тема. Независимо от различията между нас, все пак е, според мен е успех това, че успяхме да се обединим около един доклад, независимо от партийните различия и загърбихме идеологията, работейки по темата. Да, научният подход е изключително важен по отношение на процедурата за издаване на разрешения е, само предположения или е, определени виждания без научни доказателства, естествено, не е, са издържани. Пестицидите е, са е, по принцип опасни, е, но естествено не можем е, радикално да подходим към решаването на проблема не, и да кажем всички пестициди трябва да бъдат забранени или всички пестициди са еднакво опасни. Не. Е, колегата Риваси говори за скандали, за доклади, в които има и други заключения, да. В никакъв случай обаче не би трябвало да противопоставяме опазването на околната среда на селското стопанство. Нуждаем се от ефективно селско-стопанско производство, от устойчиви продукти и Европейската комисия и комисарят лично защитават именно тази теза. Именно за тази цел се нуждаем от една а, стабилна, надежна процедура за издаване на разрешения. Много се надявам, че комисията ще се съобрази с нашите предложения. Сега ще дам думата и на господин Стас, който също е докладчик по темата. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Първо ще благодаря на съдокладчика господин Линс, както и на докладчиците в Сянка за конструктивното сътрудничество. Благодаря на всички колеги от, околната, е, от Комисията по околна среда. Ние чухме е, различни мнения, но в е, времето на поляризация и на популизъм е, е много важно да покажем, че ние имаме е, определени виждания за устойчивото сълскостопанско производство и за опазване на околната среда, Процедурата, която предлагаме, е стабилна, е, устойчива и тя е, обслужва в крайна сметка и двете сфери. В никакъв случай не бива да се противопоставяме трябва да се опитаме конструктивно да работим и да е, преодолеем различията в мненията. Изключително важно е да поставим акцента върху опазване на здравето, върху екосистемите, опазването на екосистемите, а не е, върху интересите на е, предприятията и търговските субекти. Благодаря. Благодаря на докладчиците. И така, приключихме с разискванията по тази тема. Гласуването ще бъде в сряда. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред докладът на госпожа Монтеро Агиар става дума за използване на превозни средства на ети без шофьори за автомобилен превоз на товари. Имате думата, госпожо Монтеро де Агиар. Благодаря, госпожо председател Госпожа комисар, позволете ми да започна с поздравление за съвета, който пое председателството и да му пожелая този проблем е нещо, което ще може да решим по време на румънското председателство. Предложението, за което ще гласуваме утре за използването на превозни средства на ети без шофьор за автомобилен превод на товари е част от първия пакет мобилност и е предназначен да замести а, директива, която беше в сила в продължение на 25 години. Искаме да се приспособим към потребността на операторите и на сектора в този период. Това, което предлагаме държавите членки да не ограничават използването на превозни средства на ети без шофьор, но регистрирани в друга държава членка, което е в съответствие с изискванията за безопасност. Така че смятаме, че ще се включим в пазара на наемането на коли, което е изключително важно за малките и средните предприятия и смятаме, че по този начин ще създадем повече работа, за да може да се избегне изкривяването на пазара поради съществуването на различни ставки на данъчно облагане. Искаме да предоставим възможност на държавите членки да ограничат употребата на наети автомобили а, а, и също така броя да се ограничи а, броя а, на наетите автомобили, да се ограничи също така броя на ангажираните на наетите а, е, превозни средства до 25% от целия автопарк. А, по този начин ще може да се използват по-добре превозните средства. Ние предлагаме цялата информация за превозните средства да бъде регистрирана в електронни регистри, които да се обменят между държавите членки чрез системата, информационната система на вътрешния пазар. Това се прилага също така в други части на пакета мобилност. По този начин ще бъдем в състояние да въведем вътрешния пазар в тази сфера, като продължаваме да зачитаме социалните правила, пазарните правила на Европейския съюз. Следователно, призовавам всички колеги, госпожо председател, да не подкрепят изменения, които се опитват да внасят дискриминация между наетите а, превозни средства и собствените превозни средства. Кажете не, моля ви, на а, блокирането на по-зелен и по-безопасен автопарк. Моля, кажете не на мерките, които ще направят по-трудно за операторите да наемат превозни средства при изключителни обстоятелства, защото това ще се отрази зле на работещите. Ние искаме да постигнем една директива, която да подобри живота на всички европейци. И разбира се, трябва да имаме превозни средства, които спазват ограниченията на емисиите. Така че, моля, кажете не на измененията, които искат да въведат промяна на законодателството и да въведат нови директиви. Следователно да гласуваме за този доклад утре. Благодаря, госпожо докладчик. Комисар Болц има думата. Президент, Госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, искам да благодаря на Комисията по транспорт и най-вече на госпожа Монтейро. Благодаря и на докладчиците в Сянка за този много добре съставен доклад. Темата е използване на превозни средства на ети без шофьори. Ясно е, че тази система създава по-голяма ефективност и е привлекателна възможност, особено когато превозните средства не се използват достатъчно. Има и още нещо. То придобива все по-голямо значение. Нетите превозни средства често са по-чисти, по-добри технологично. Обикновено Тези превозни средства отговарят на най-новите стандарти за околната среда и за пътната безопасност. Всъщност, преразглеждането на правилата за използването на тези превозни средства има за цел да отпаднат някои стари ограничения, за да може да се използват по-добре тези съвремени превозни средства – освен това, искаме да сме сигурни, че превозвачите ще могат да използват превозни средства наети в страна различна от тази на установяването си и да имат правна сигурност за това. Би трябвало, когато наемете превозно средство, да можете да го използвате навсякъде в Европейския съюз, а не да има какви ли не ограничения. Необходимо е разбира се, да се избегнат някои опасности и за това все пак ще има известни ограничения, но идеята ще бъде превозвачите да могат да откликнат много по-добре на сезонните и други пикове на търсенето. Нашите проучвания показаха, че възможността да се използват превозни средства в чужбина ще бъде много важна в такива моменти. Докладът на госпожа Монтеро е съвсем правилен. Необходимо е да отпаднат ограниченията по член 2-2 и 3 от директивата, така че превозното средство да може да бъде наето на друга територия на държава членка, когато превозвачът е установен в дадена държава членка. С други думи, след като вие наемете превозно средство в собствената си държава, можете да го използвате навсякъде в Европейския съюз. За гласуването утре има изменения в по-голямата си част. Те са приемливи за комисията, но има две от тях, които биха нарушили този деликатен баланс в доклада на госпожа Монтейро. Едното изменение би позволило да се наложи ограничение, когато не се покриват най-високите екологични стандарти – като се казва, че обикновено наетите превозни средства са по-нови, по-екологично развити от останалите. Държавите членки обаче, ако се приеме това изменение, ще могат да прилагат различни ограничения. Така че операторът ще трябва да направи проверка във всеки конкретен случай какви са тези ограничения. Разбира се, те няма да се прилагат, когато превозното средство е притежание на превозвача. Второто изменение е свързано за използването на такива превозни средства за своя сметка – когато този принцип се прилага, много често има празни курсове. Това не създава правна сигурност за компаниите, използващи наети превозни средства. Това са нашите забележки. Останалите изменения обикновено а, са свързани с това на превозвачите да се предоставя повече информация и ние подкрепяме. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега давам думата на, доклад, на говорителите от отделните политически групи. Госпожа Грифин е първа. Благодаря, госпожо председател. Найтите без шофьори и превозни средства е много важен проблем. Пленарното заседание вече се занима първоначално за закона за наети средства. Ние трябва да разгледаме тази тема много спешно, не на последно място поради противоречивите предложения в пакета мобилност. Трябва също така да поставим проблемите на шофьорите на камиони в на предна линия. Всичко това е подкрепено от много евродепутати и от други политически групи. Независимо от опитите да се намерят компромисни решения, като например обучението на шофьорите, екологичното въздействие на товарните превозни средства, докладчика не прие някои от предложенията за изменения и това направи текста по-слаба. Аз мисля, че трябва да разгледаме дефектите на предложението и да имаме добра основа за преговорите с, с съвета в светлината на съображения за сигурност и различните обстоятелства в държавите членки, би трябвало да имаме възможност да решаваме кога да се наложат по-големи ограничения върху по-тежките превозни средства. Шофьорите трябва да видят необходимостта от мерки за повишаване на сигурността на, държав... на превозните средства и нарушаването на закона във връзка с наетите средства трябва да се разглеждат като сериозни правонарушения. Предвид тези проблеми, госпожо председател, групата на социалистите и демократите не може да подкрепи текста, ако в него няма въведени изменения. Председателката. Да, благодаря от името на ЕКАРЕ, господин Демесмакер. Благодаря. Колеги, това досие е, е свързано с едно трудно постижимо равновесие. От една страна либерализиране на европейския пазар за лизинг на товарни автомобили, като се търси положителен ефект е, в дейността и управлението на предприятията. И от друга страна ограничаване на този пазар е, за наемане на товарни автомобили по причини свързани с е, нелоялна конкуренция, фискална автономия, безопасност. За честна докладчика това равновесие е постигнато и по-нататъчната либерализация на единния пазар се свързва с положителни и е, абсолютно необходими изисквания и условия. По този начин държавите членки запазват възможността да регламентират сами живота и дейността на предприятията, без да се стига до деформации на пазара. Моята група ще постигне съответния резултат и утре ще гласува в полза на това досие. Господин Фан Милтенбург, благодаря, господин председател, госпожо председател. Много големи са предимствата, които се предлагат в резултат на измененията във връзка с ефективността, с гъвкавостта на предприятията. Естествено, нещата са свързани и с определена данъчна политика. Не бива е, естествено да се ръководим единствено обаче от е, данъчни и е, съображения и съображения свързани с капиталите. Много важно е да търсим и устойчивия ефект от по-нататъчната либерализация на европейския пазар. Е, много е, важно е, е, естествено, да запазим конкуренцията между европейските предприятия и също време, но да не допускаме увеличаване на административното бреме. Много съществен момент тук е взаимния обмен на информация между компетентните органи на държавите членки така че е, да може да се установи е, държавата на установяване на съответното предприятие. В това отношение в е, досието са взети съответните мерки и те обещават по-добър ефект. Много важно е, естествено, в някои случаи държавите членки да могат и да ограничават либерализирането, за да предпазят и дейността на своите предприятия. Аз подкрепям този текст, защото съм убеден, че той ще бъде от полза за транспортния сектор на Европа. Благодаря. От името на Зелените ще говори господин Далунде. Една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Пакетът Европа в движение на комисията има за цел да имаме чист и взаимосвързан начин на пътуване. Това е чудесна цел, но със сигурност има и други възможности, които да се използват, например да има преходни форми. Сега обсъждаме този нов инструмент при превозните средства на ети без шофьори, но ние бихме искали да има повече проверки, по-голям фокус върху екологичния преход, също така да има един преход от сухопътния транспорт към железопътния транспорт. Комисията е направила своите предложения, но смятаме, че тя трябва да е по-амбициозна в данъчната политика и борбата срещу компаниите пощенски кутии. Благодаря от името на ГОЕ госпожа Вю. Благодаря възможността да се открие възможност за използване на превозни средства на ети без шофьор в Европейския съюз. Дава възможност да се направи по по-гъвкава тяхната дейност и аз съм за. Това обаче означава един текст, който юридически с социални и фискални елементи, така че трябва да бъдем ясни и твърди. Трябва да има ограничение на а, използването на наети превозни средства, а, 25% от парка. Комисията по транспорт а, обаче не зачита тези проблеми и не дава необходимите гаранции да се даде възможност на вземане на а, превозни средства под найем. А, а, за неограничено време отговаря, въз, отваря възможности за а, злоупотреби в много държави и също така загуба на приходи за държавите членки, злоупотреби в социалната сфера от страна на некоректни а, из, работодатели. А, също така това има и отрицателни екологични въздействия. Благодаря от името на комисия, госпожа Айото. Да, благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. използването на товарни автомобили без е, водачи е много добро решение за е, предприятията от е, транспортния сектор. Важно е, естествено, е, да поставим акцента върху безопасността и по-доброто използване на автомобилите, е, но същевременно е, не бива да пренебрегваме и социалните аспекти, както и аспекти свързани с конкуренцията между отделните предприятия в различните държави членки. При всички положения е положително това, че могат да се използват подобни услуги. Особено когато става дума за използване на автомобили на 6 тона. Благодаря. Това бяха ораторите от името на политическите групи. А сега давам думата на следващите оратори, госпожа Демонте. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Аз подкрепям идеята да се направи следващата стъпка при премахването на пречките на единия пазар. Аз съм за създаването на едини правила за отрасъла, но точно за това трябва да се има предвид, че не бива да се разводняват изискванията би трябвало да се изпълняват регламенти 1071 и 1072, за да се борим с компаниите пощенски кутии, тъй като незаконните практики в отрасъла са проблем. И това, което се предлага, е, ще затрудни разкриването на такива практики, защото имаме ограничения 4 месеца като срок, 25% от всички превозни средства. Би трябвало да си даваме сметка, е, че подобряването на единия пазар би трябвало да се основава на зачитането на едни и същи правила от всички държави членки. Благодаря, господин Капуто. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Европейското законодателство във връзка с използването на найти превозни средства без шофьор трябва да бъде актуализирано, за да се учат нови устите в сектора. Подкрепям целите, които, към които се стреми доклада в транспортния сектор. Държавите членки не трябва да ограничават използването на тяхната територия на превозни средства на ети без шофьор от друга държава до тогава, до когато тези превозни средства зачитат и спазват всички правила, свързани с сигурността. Ние смятаме, че това предложение трябва да се прилага правилно и трябва да използваме електронни бази данни на местно равнище, за да може да регистрираме номерата на автомобилите. Държавите членки трябва да решат за, как за какъв период може да, бъде, да се използват те в друга държава. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Мариас има думата. Благодаря. Отварянето на пазара би могло да доведе до проблеми. Възможно е малки и средни предприятия да бъдат засегнати от тази конкуренция и да трябва да бъдат закрити. Изключително важно е да се помисли и за малките и средните предприятия, а те преобладават на пазара в Гърция. За големите предприятия, естествено, е, промените ще бъдат е, от полза. Естествено, е, данъчните аспекти са важни. Много важно е да помислим и за водачите, които трябва да бъдат защитени надлежно една е, част от товарите може би ще преминат по този начин е, към автомобилния транспорт е, и ще напуснат ДЖП линиите. В Гърция има много български предприятия, които всъщност конкурират гръцките предприятия по един не непременно законен и разрешен начин. Трябва да се вземат предпазни мерки. Да, благодаря. Сега даваме думата на госпожа комисаря Булч, която може да отговори на въпросите. Thank you very much. Много ви благодаря, госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент. Благодаря за краткия, но много съдържателен и конкретен дебат. Искам още веднъж да благодаря на всички членове, които се включиха в разискването на тази толкова важна тема. Благодаря, разбира се, и на госпожа докладчика. Използването на наетите превозни средства би трябвало да се улесни на вътрешния пазар. Няма никаква причина тук да има ограничения – Същевременно искам да подчертая, че нашето предложение има за цел много по-голяма безопасност и за водачите и по пътищата. Освен това, то допринася пряко и за намаляване на въглеродните емисии – ние работим върху транспортния отрасъл, защото 70% от всички вредни емисии се причиняват именно от този отрасъл. Искам да направя два коментара в отговор на думите ви. Първо, вие поискахте да има ефикасен контрол – Нека ви уверя, че регистрационните табели на всички превозни средства се въвеждат в Националния електронен регистр на превозвача. Това се изисква от регламент 1071. На второ място Имаше един коментар, че е възможно да се влушат условията за водачите. Нека кажа, че тук става дума всъщност за превозни средства, които се наемат без шофьори. Следователно, едно такова предложение не може по никакъв начин да се отрази върху работните условия на водачите. След първото четене, почитаеми членове на парламента, би трябвало да се приключи бързо и работата по тристранните преговори. Румънското председателство е готово да работи активно, така че работата да приключи преди края на мандата на този парламент. Нещо, което ние наистина желаем. Накрая още веднъж оценявам много високо извършената работа. Благодаря ви и ми позволете накрая да пожелая на всички една много успешна, здрава и плодотворна нова година. Да, Да, благодаря ви, госпожо комисар. Ние също ви желаем е, е, хубава е, нова година, успешна най-вече и сега давам думата на докладчика. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, госпожа председател. А, благодаря също така за на всички, които допринесоха към дебата днес тази вечер и продължават да помагат за оформянето на моя доклад. Мисля, че ще получи много подкрепа утре за текста Имаме текст, който дава правна сигурност на един пазар, който има потенциал този а, за отключване на нови възможности. Транспортния пазар е от жизнено важно значение – трябва да отговорим на изключителните сезонни изисквания. Също така трябва да помним, че ще бъдем в състояние да предоставим и по-големи възможности и по-високи равнища на безопасност на пътя. И а, следователно хората ще могат да инвестират повече в своите предприятия, а не в автопарка, защото ще могат да наемат превозни средства, регламентите, правната уредба в Европейския съюз е много ясна. Аз не говорих за превозни средства над 6 тона, защото те се уреждат отделно. Трябва да има 4 месечно ограничение за използването на взети под найем превозни средства и също така трябва да се отчитат и други проблеми, свързани с данъчното облагане. Ние не се опитваме да, измен... да изменяме законодателството, както казах в встъпителните си коментари. Трябва да сме сигурни, че цялата информация е въведена в националните бази данни и оттам в вътрешния пазар. Разискванията приключиха. Благодаря на, и на докладчика, както и на всички други участници. Гласуването е утре. А сега преминаваме към доклада на госпожа Млинар интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент. Госпожо Млинар, имате 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар. Скъпи колеги, е, нека да започна е, с думи на благодарност към всички докладчици в Сянка, както и на политическите е, съветници и всички сътрудници, които ни помогнаха много при работата върху това досие. Равенството между половете е глобална стратегия, която би трябвало да осигури равнопоставеност. Това не е самоцел, това е стратегия за да се постигне по-високо качество по отношение на равенството между половете. Все още говорим за това, че в центъра на всички дейности, на всички е, сфери е, и политика, и изследвания, и планиране, и стратегически е, документи. Всичко това трябва да бъде обхванато, когато говорим за равенство на половете. И също времено знаеки, че обществото в Европа се състои от, кажи речи, половина, 50% мъже, 50% жени но също времено трябва да знаем, че 36% от всички парламентаристи са жени, а останалата част се падна на мъжете. Много важно е да гарантираме равновесие и по отношение на половете в списъците на кандидатите за избори на, за Европейски парламент същите цели би трябвало да въжат и за секретарията на Европейския парламент. Да, 59% от е, е, служителите в Европейския парламент е, са жени, но а, процентът на онези, които са на ръководни постове, е много-много по-нисък, много значително по-нисък от този при мъжете. И това е нещо, за което трябва да се помисли. То е тревожно би трябвало на всички политически и административни равнища да се предприемат спешни действия за взимане на съответните решения, за да се уравновесят нещата. Жените са е, разполагат с необходимите умения, с съответната квалификация и могат да заемат е, подобни постове, но е, очевидно става дума за определени нагласи и за една определена култура, която е свързана и с определени стереотипи. Трябва да ги разчупим. И същевременно трябва да обърнем особено внимание на общността е, ЛГБТИК, за да е, е, не допускаме в никакъв случай дискриминация по отношение на сексуалната ориентация. По същия начин би трябвало при всички положения да помислим за сексуалния тормоз на работното място. Това е много, много важен проблем. Една от първостепенните теми в дневния ред, когато говорим за равенство между половете и същевременно задължителното обучение във връзка с предотвратяване на сексуалния тормоз на работното място през 2017 година започна едно такова задължително обучение на работещите в Европейския парламент и времено има и две комисии, които се занимават именно с подобни въпроси. Но когато говорим за тези въпроси, свързани с равенството. Естествено, трябва да подчертая, че това не е въпрос на битка на жените. Не. Мъжете би трябвало също да предприемат необходимите активни усилия, за да се постигне желаното равенство. Трябва да насърчим тези усилия във всички сфери и на всички равнища. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Млинар, а сега ще дам думата на госпожа Юрова от името на комисията. Уважаема госпожо председател, почитаеми членове на Европейския парламент, е, благодаря на госпожа Млинар е, за доклада. Е, ясно е, че интегрирането на принципа на равенство между половете не е въпрос на избор. Това е задължение залегнало и в хартата на основните права и в европейските договори. Но въпреки това, равенството между половете не може да се каже, че е напълно постигнато. Всъщност показателите показват известно задържане на едно място. В европейските институции също виждаме, че за жалост, ако вземем за пример Европейския парламент, няма промяна. От 2009 година до сега жените на ръководни позиции се колебаят между 35 и 36%. тези, които са на най-високите позиции или на позиции в средното ниво на управление, все още са малко на брой. Необходимо е наистина да има по-добър баланс между половете в европейските институции, защото така гражданите ще ни вярват повече и демокрацията ще работи по-добре. Всъщност тази година всички европейски партии могат да докажат, че наистина се ангажират с равенството между половете. Могат да подобрят позициите в Европейския парламент и европейските институции. Това ще проличи най-ясно при баланса между половете при направените номинации. Спомняте си, че в началото на мандата председателя Юнкер искаше 40% от средното ниво и висшето ниво на управление да бъде заето от жени. Същевременно виждаме, че в комисията при средното управление – тази цел беше изпълнена, но не е при управлението на най-високо ниво. Необходимо е да подкрепяме таланта на жените, да има целенасочени инициативи за това. Също така да се обърне внимание на програмите до тук. Това се прави в доклада и също така се очертава и бъдещия период. Един много добър подход, който аз приветствам. В комисията ние имаме своята рамка за равенство между половете и интегриране на този принцип и в Европейския съюз и извън него. Мандатът на нашата комисия приключва 2019 година, следователно трябва да направим равносметка, да видим какви са слабостите и какви да бъдат приоритетите на бъдещето. И тук идеите на парламента ще ни бъдат много полезни. Благодаря, госпожо комисар. А сега ще дадем думата на ораторите от името на политическите групи. Господин Фария от името на ЕНП. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, позволете ми да започна с поздравления за колегата Ангелик Млинар за отличната работа по този доклад. Аз бях един от докладчиците в Сянка и разбира се подкрепям а, идеята да има по-голямо по интегриране на принципа на равенство между половете. Миналата година аз изказах след в Европейския съюз, след, в Европейския парламент след скандала с Харви Уенстайн, когато виждаме сексуален тормоз, тормоз на служители в този парламент, дошъл е момента да кажем, че това трябва да спре. Конс, консултационния съвет съществува, но трябва да имаме политика на нулева толерантност към подобни явления. Изключително важно е да се признае, че това е включено, е, това се корени в неравенството между мъжете и жените и следователно е важно когато вземаме хора на работа, винаги да а, говорим, да имаме предвид а, качествата на хората, а не само равенството между пол, половете. А, квоти за един или другия пол и включването на гледните точки на а, равенството между половете е малко опасно. Ние имаме балансиран доклад за следващия парламент от 19 до 24 година. Призовавам всички колеги да гласуват за доклада, защото по този начин ще се подобри равенството между мъжете и жените в този парламент. Благодаря. Госпожа Хет от името на социалисти и демократи. Благодаря. Е, благодаря много за този действително много добър е, доклад, е, който обръща внимание на най-съществените аспекти във връзка с проблематиката. А това действително е сложна тема. Равенство между половете. Ние трябва да сме сигурни, че съществуват и определени политики по отношение на равенството на половете. Е, говорим отдавна за това, но е, разполагаме с съответните анализи, доклади, данни, но е, много важно е, естествено, на базата на именно тези данни да вземем информирани решения тук в Европейския парламент. Незабавни трябва да са действията срещу престъплението сексуален тормоз. Така че на работното място, в институциите няма място за сексуален тормоз. Трябва да има абсолютна нетърпимост. Спомнете си за групата МИТУП и за тази лавина от признания, която се струпа върху всички нас. Всички случаи на сексуален тормоз би трябвало да бъдат решени колкото е възможно по-бързо. Само един-двама от парламентаристите участваха в обучението през декември. 700 души в последствие през 2017 година взеха участие в е, това обучение, но в началото при първия семинар действително е, много малко бяха е, хората, които проявиха интерес. Смятам, че са необходими не само действия тук на място в парламента, но и експертни познания и консултации от външни институти и фирми. При всички положения трябва да направим всичко възможно, за да постигнем равенство между половете и в нашата институция институция. Господин Герике, от името на европейските консерватори и реформатори. Благодаря, госпожо председател. Докладът бе прият от комисията, която отговаря за граждански свободи и за въпроси свързани с жените. Само трима бяха мъже, те, които гласуваха в крайна сметка за доклада и присъстваха на гласуването. Ето това е в крайна сметка е, положението, но това е и резултат от нашата демокрация, защото много често става дума и за за избор в обществото, когато говорим за ръководни постове и жени, трябва да имаме предвид за това, че да, действително майките, жените най-често трябва да се задоволяват с непривлекателен труд, с недобре платена работа. Много често те се и отказват именно поради тази причина и в крайна сметка е, допринасят сами за едно такова положение. Е, така че е, при всички положения трябва да имаме предвид естествено различията между мъжете и жените и трябва да ги зачитаме. Нека да даваме възможност на жените да си избират професионалната реализация и професията. Това ще бъде от полза и за мъжете. Благодаря, господин Гериге. Бих се радвала, ако има малко повече мъже в комисията по въпросите на жените, за да могат и те да участват по-активно в нашите усилия за равенство между половете. А сега госпожа Билбао Барандика. Комисария. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя колегата Ангелика Милер, защото със сигурност нейният доклад чудесно подхожда към темата за неравенството. В този случай се предлагат конкретни мерки и ние получаваме е, нещо, като даваме личен пример. Необходимо е наистина е, да се направи една реална преценка, докъде сме стигнали, да видим, че трябва да има политически ангажимент, бюджетен ангажимент, е, за да насърчаваме наистина равенството. Това, което се защитава в доклада е нещо много необходимо, не е каприз, защото виждаме, че няма добро разпределение на местата в парламента, що се отнася до мъже и жени, същото се отнася и до администрацията. Виждаме, че продължават и случаите на турмоз. Със сигурност има злоупотреба на власт – и когато има такива случаи, това отнема от легитимността на нашите доклади и действия тук. Самата аз трябваше да пиша до председателя на Европейския парламент, за да обърна внимание, че една от кампаниите на площада Люксембург насочена към европейското гражданство, всъщност до голяма степен беше свързана само с мъжко присъствие. Имаме проблеми, но мисля, че докладът ни предлага не просто някакви одобрявани предложения, става дума за истинско лидерство, за нова институционална мисия, защото много често лошото поведение е е въпрос на менталитет. То бива и несъзнавано. Ние всички е, би трябвало да се борим и да използваме предложения, които са разумни, да има последователност, да има добри инициативи и приемственост в институциите. Да се надяваме, че популизма на крайната десница който озаконява насилието между половете, няма да победи. В противен случай този проект ще си остане само на хартия. Господин Чеснес, е, би искал да ви зададе въпрос е, по процедурата синя карта. Съгласна ли сте? Господин Соснес, имате думата. W Parlamencie Europejskim pracuje 110 kierowców. Na tych 110 kierowców przypadło... Ние имахме 110 шофьора. От тях имаше само два, две жени. Е, мислите ли, че това е въпрос на дискриминация? Може би просто жените не искат е, да бъдат шофьори на камиони. Е, не ви ли идва на уми такова положение? Билбао, госпожо Билбао, за отговор. Много благодаря за въпроса. Вие всъщност току-що дадохте пример за един стереотип, защото жените могат да изпълняват всякакви функции, те могат да вземат всякакви работни места но ние като жени нямаме същите възможности. И нека ви кажа, като става дума за шофьори. Когато исках да взема книжка, моят инструктор ми каза, че всъщност проучванията показват, че жените са по-добри шофьори, защото предприемат по-малък риск и са по-внимателни. Ето, за това работим и в Европейския парламент за по-голяма пътна безопасност. Може би, ако имаше повече жени, положението щеше да е по-добро. Ефа, фрау Енгстрöm, си haben eine Госпожа Енгстрем, една минута от името на Зелените. Благодаря много на госпожа Млинар за отличния доклад. Ние можем и трябва да бъдем в първите редици тогава, когато говорим за една е, Европа с баланс между половете. Равенството означава, че хората трябва да имат е, еднакви възможности, да развият своя вътрешен потенциал, който всички ние притежаваме. Нашите условия, нашите общества трябва да се основават на еднакви възможности. Това струва много и на отделните хора, но и на обществото. Трябва да имаме активни хора. Структурите трябва да бъдат анализирани много внимателно и променяни, ако е необходимо. Всички ние можем да спечелим, ако премахнем е, реда, доминиран от мъжете искам да благодаря за всичко, което се прави в Европейския парламент. Благодаря от името на ГОЕ и левицата една минута и половина госпожа Форенца. Да, благодаря, госпожо председател. Аз съм докладчик в Сенка от моята политическа група. Благодаря на Ангелика, благодаря е, на всички наши консултанти и служители, които ни помогнаха, за да постигнем е, доста солиден напредък е, през легислатурния период. Е, предстоят още много усилия, естествено, за... но вече се открива една по-добра перспектива за Европейския съюз и за държавите членки. В рамките на левицата в комунистическото движение и историята на нашите партии винаги равенството между половете е стояло на а, е, преден план. Винаги сме се борили за на правата на жените. е На пазара на труда а, е, против дискриминация по полов признак. И аз съм съгласна, е, че трябва да се продължат тези усилия в никакъв случай на институционално равнище не бихме могли да постигнем равенство между половете, ако самите жени не е, участват активно е, в е, тези усилия. Има немалко феминистки организации и течения и движения в Италия, например които наскоро посетихме, но една част от цялото това движение, свързано с извоюването на равенство между половете и повече права за мъж, жените, междувременно вече като че ли загуби малко от своята динамика, която е, бе особено осезателна през последните десетилетия. В Рим е, хората обаче продължават да се вълнуват от е, тези въпроси. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Много често, когато говорим за равенството между половете, си даваме сметка, че в европейските институции и парламента има доста голям брой мъже. Вие вземате списъка, искате да има определен брой жени. Също времено Говорите за легитимността на присъствието на жените в институциите и парламента. Искате да има паритет, но е ясно, че доверието към нас, жените, само страда от такива мерки. Как може да се има доверие на набиращия кадри, след като той е ограничен от такива абсурдни квоти? Как може гражданина да си каже нещо друго, освен ами избраха, защото е жена? в този текст е, всъщност също е, се конструират стереотипи. Би трябвало да се използва приобщаващ език, а не да има стигматизиране. Ако ситуациите в европейските институции не беше толкова катастрофална, ако ги нямаше жълтите жилетки, щеше да е друго, но ето жълтите жилетки вече месеци наред протестират, защото не могат да си платят найема, не могат да се грижат за децата си. А ние говорим за равенство на половете, което не се е зачитало в Европейския парламент. Да не говорим за милионите мигранти, които прекусяват нашите граници. Да, Юнкер говори за свободната търговия, но от друга страна имаме огромната безработица. Всъщност това заплашва живота на гражданите, докато вашите приоритети за бъдещите избори са да деконструираме стереотипите между мъжете и жените. Всъщност с този текст е, вие показвате, че сте абсолютно отделени от реалността. Но при бъдещите избори гражданите ще ви покажат кои са истинските приоритети и те ще изберат своите представители. Благодаря ви. Има синя карта от госпожа Форенца. Приемате ли въпрос? Eh, Благодаря, че приехте синята карта. Съвсем набързичко. Е, сигурно чухте, че някой зададе също така въпроса, защо има по-малко жени сред шофьорите. Това също е стереотип, друг каза, че те могат всичко. Как можем да се справим с такива разсъждения, ако не говорим за стереотипите възоснова на пола? Аз не бих желала, разбира се, да бъда част от квота, но да ме избират мъже. Според мен трябва да избират и мъже и жени, да отидем по-далеч от стереотипите на пола. Благодаря ви много за въпроса. Аз не говорих за жени, които са водачи на автомобили. Говорих за равенство между мъжете и жените. Най-малкото е да има равно заплащане. Разбира се, това е минимално изискване. Да, трябва да се промени маталитета, но това няма да стане благодарение на доклад от Европейския съюз. Ние не можем да задължаваме хората да назначават на работа жени само защото са жени или да ги избират за избори и да ги правят ръководители, само защото са жени. Благодаря ви, колегата Гониш. В 1453 В година в Константинопол са водили преговори за пола на ангелите, а сега се говори за пола на а, депутатите. А, има а, 30 а, съображения а, политически коректни в тази тема, които изхождат от идеята, че ролята на мъжете и жените която е естествено взаимодопълващата се, трябва да бъдат винаги абсолютно, абсолютно еднакви. Единственото нещо, което е важно, а, а, хората и мъжете да бъдат абсолютно равни, независимо от чувствителността на едните и другите. Е паритет навсякъде. Но как може да се включат в сметката третия, четвъртия, петия, шестия пол. Резултата е инфантилизация на всички депутати и най-вече на мъжете. Благодаря. Госпожа Козловска е следващия оратор от НП. Да, благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги, нека да кажа, че съм очудена, че има сред нас хора, които поставят под въпрос стереотипното мислене по отношение на половете. След като от толкова време говорим за стереотипи в това отношение, нямаше да има чак толкова много мъже сред парламентаристите и сред комисарите, ако не бяхме е, подвластни на тези стереотипи и нямаше все пак да има и жени сред нас, ако не бяхме започнали с е, е, нашите усилия за равенство между половете. Изключително важна тема. Ако желаете действително е, равенство между мъже и жени, то тогава, е, а, а това всъщност е залегнало и в договора, и в европейското законодателство, ще трябва действително да предприемете е, и да предприемем всички ние много повече усилия. Е, европейските институции и парламентът всъщност би трябвало да служат за пример в това отношение. Е, и е, ние Междувременно вече сме предприели немалко в това отношение. Има немалко добре мотивирани предложения и решения. Необходимо е по-тясно сътрудничество между парламентарните комисии, включително и по тази тема, за да се постигне действително това, което желаем политики във всички сфери. Необходима е една е, активна е, информационна кампания и в националните парламенти, и в Европейския парламент. Благодаря ви. Ще приемете ли синя карта? Е, от господин Шашнец. Не, не приемам а, въпроси. По-скоро бих искала да можем да разменяме на едно високо качествено равнище мнения. Благодаря, госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Първо, нека кажа честита нова година на всички. Е, в Комисията по правата на жените няма достатъчно мъже, защото не са проявили желание дори от вашата група. Като говорим за равенство между половете в Европейския парламент, тук трябва да включим и делегациите. За това говорихме преди години, казваме го и сега. Около 30% от членовете на парламента са жени. Ясно е, че няма равенство. Вземете Португалската социалистическа партия. За втори пореден път ние ще имаме списък, в който мъжете и жените са поравно за европейските избори. Това е много добро постижение. Преди две години имахме също така 7 жени в бюрото на Европейския парламент от 21 члена на бюрото. Но когато в парламента има само 33% жени, нещо не е наред. Благодаря, госпожа Вишневска. Виждам, че господин Соснец отново има синя карта но вие скоро ще се изкажете. Пани комисар. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да кажа, че доклада за а, принципа на равенство между половете в Европейския съюз а, имам нещо много малко общо с заглавието си. Ако искаме да се съсредоточим вниманието си наистина върху проблемите, свързани с равенството между половете, един от основните, ако не и най-основният проблем ще бъде а, съчетаването на семейството и, професионал, и професията на жените. И много се изненадвам, че доклада не отразява този реален проблем. Жените искат да бъдат майки, искат да отглеждат децата си, да се развиват професионално. Наша роля трябва да бъде, наша роля трябва да бъде да създадем условия, за да може жените да съчетават семейство, грижите за семейството с професиите си не трябва да бъдат насърчавани тези усилия по друг начин. Нашите сътрудници работят от сутрин до 6 след обед. Най-важното е да се съчетае ролята на майка и на служител на парламента. Вие се изненадвате, че има много малко мъже в комисията по, за правата на жените. Няма нужда да се изненадвате. Истинското равенство е обект на присмех от лявата страна на тази на този парламент. Ще приемете ли а, синя карта от госпожа Регнер? Да, разбира се. Благодаря, имате думата. Кратък въпрос към вас. Съзнавате ли, че е, наименованието на е, доклада е принцип на равенство между половете в Европейския парламент, а не е, съчетаване на е, семейство и професионален живот. Е, ние се занимаваме с ситуацията в Европейския парламент. Госпожо председател, уважаеми колега, госпожо комисар е, и е, наш, госпожа комисар е, и нашия докладчик каза, че има малко жени в, на, ръководна, на ръководни позиции в Европейския парламент. И а, моята диагноза е, че това е така, защото не може да се съчетава грижата за семейството с професионалния живот и жените а, имат по-бавно а, израстване в своята кариера. Именно за това трябваше да се включи това в доклада. Вашето мнение е, е толкова ниско ли е за а, членовете и за служителите на парламента? Е, трябва ли според вас а, е, да ги обучаваме как да предотвратяват сексуално насилие? Това са образова, образовани хора, които не извършват такива престъпни правонарушения. Благодаря. Сега преминаваме с една дума, с една минута за господин Шошнерц. равенството между половете или сексизмът, е, е, ако питате мен, в Европейския парламент. Нали за това става дума? Е, в крайна сметка, ако се питаме защо хората са скептично настроени към европейските институции, то е поради такива доклади е, в ръцете на жените, на самите жени, е, как точно е, ще се развива техния професионален живот и не бива в никакъв случай да се опитваме да санкционираме мъжете, само защото, да кажем, те преобладават аз е, отговарям е, е, пред моите избиратели за моите слова, за моите действия и не мога да им обясня какво означава в някои случаи свобода на словото, когато слушам някой от вас, аз също и господин Таяни. Госпожа Заборска, уважаема госпожо комисар, госпожо председател, Като се има предвид предлагания текст, може би ще трябва да се обърна към вас с обращение, което не е маркирано от гледна точка на пола, но няма как да го направя на своя роден език, защото това е невъзможно. В крайна сметка, никой не може да промени езика с политически директиви, след като езика се е развивал стотици години. Тези призиви за мерки всъщност стигат до абсурда и това наистина отнема реалния шанс да се постигне нещо качествено. Като тук нямам предвид само Европейския парламент – е, за съжаление, по този начин не се виждат и полезните инициативи, например за подобряване на положението на жената на работното място или нулева толерантност при сексуалния турмоз, както и принципа равно заплащане за равен труд. Моите 14 години опит в европейската политика ясно ми показват, че тази тема се разглежда непрекъснато от всеки мандат на парламента, но много често не се разбира добре и това вреди на жените. Ние трябва да защитаваме достоинството на всяко човешко същество и на мъжа, и на жената. И тогава резултата би бил много по-добър. Благодаря. Джули Уорд има думата от името на социалисти и демократи. I'm happy много се радвам, че този парламент приема сериозно борбата за равенството между половете тогава, когато консервативните сили се сплотяват срещу жените и срещу ЛГБТИ а, ние трябва да разгледаме как да добавим гледната точка на равенството между половете в административното функциониране на парламента. Много е важно да се има предвид, че тук не става дума само за жените. Това е много важно и за хората от категорията ЛГБТИ, както и за определенето на политиката. Предстои ни много работа от гледна точка на а, политиката на Европейския парламент. Европейски съюз трябва да предприеме политика на включване, за да може да се създаде истинска демокрация, в която всички са представени. Един от основните ми цели на изказването е да се предостави възможност за хората от ЛГБТИ общността да могат да получат работа, включително и в следващия парламент. Благодаря. Госпожа Вишевска има въпрос към вас. Ще приемете ли въпрос с синя карта? Госпожа Вишневска, имате думата. Имате думата, госпожо Вишневска. Благодаря. Бих желала да протестирам срещу а, обявяването на консерваторите като врагове на жените и на момичетата. Това не е вярно. Моля, не казвайте такива неща, защото това е стигматизиране на хората, да не говорим за това, че е невярно. Въпросът ми е следния. Какво мислите вие? как може да се използва неутрален по полов принцип език. Вие предлагахте да се използва този език и как може това да подобри положението на жените. Сега продължаваме по-нататък и ще дам думата на колегата Удовойт. Благодаря, госпожо председател. На страница 17, е, ред 40, е, прочитам, е, че от една страна не се приемат решения на Общия съд на Европейския съюз и също времено така се говори за някакви неправомерни е, незаконосъобразни решения на европейския председател. Също времено е, е, на председателя на Европейския парламент. Също времено знаем, че съдът в крайна сметка отмени някои решения на председателя на Европейския парламент и това бе една звучна плесница в Румъния непрекъснато се говори е, за това, е, че е, не работи съдебната система, че не се зачитат съдебните решения, не се изпълняват и така нататък. Също времено тук в рамките на европейските институции, в Европейския парламент, съблязваме същото. Не бива да мерим с двоен аршин и трябва да зачитаме в крайна сметка различията между хората, между мъже и жени и също времено между всеки отделен мъж и всяка отделна жена и в рамките на техния пол и помежду им. Естествено, е, не бива да изпадаме в е, хипериндивидуализация, е, но също време и не бива да говорим единствено за различие в пола и за опити да приравняваме абсолютно всичко. Госпожа Шойдрова има дума. Членовани. Благодаря, колеги. Искам да напомня на всички, че в последния доклад за равенството между половете в Европейския парламент ние проведохме разискването си през 2016 година. Тогава призовахме да има равно представяне на половете в Комисията по правата на жените. Но сега, три години по-късно, почти нищо не се е променило. Нямаме равенство, нямаме го и в тази комисия, която би трябвало да има и символно значение за Европейския парламент, след като не можем да постигнем тази цел, би било наистина гротескно ние да получаваме другите за това, че трябва да има равно представяне на мъжете и жените по други места. Ние не можем да го постигнем дори в Комисията по правата на половете. Там има 7 мъже от 33 членове. Това не е равно представене. Струва ми се, че всъщност всичко, което казваме тук с тези стратегии, доклади, резолюции, какво ли не още, е само едно либи. Нищо няма да се промени. Ние би трябвало да целим реално равенство между мъжете и жените, което означава жените да правят това, за което ги биват те имат нужда от добро семейство, добра кариера, добро майчинство. Благодаря колегата Регнер. Благодаря, е, уважаема госпожо комисар. Темата равенство е, е много важна за Европейския съюз. Равенството е записано и в е, договора за функциониране на ЕС. Става дума обаче и за това да се изслушваме и същевременно да не се обличаме само по отношение на така нашите интереси за това как ще се разпределят правомощия и власт. Много важно е в кампанията МИТО да се разкрият не само лица и имена, но и да се предприемат съответните действия с помощта на експерти. Така че засегнатите лица, жертвите, да могат да се обръщат спокойно, без страх към експертите, които да бъдат независими от административната структура. Много важно е, естествено, да а, мислим за това. И благодаря на докладчика за това, че а, така а, безпристрастно е разгледала темата. А сега преминаваме към а, а, спонтанните изказвания. А, Томач Ич е първият оратор. Господи председаваща kad govorimo o rodno osvijeenom teko je ne poeti s brojnim svjedoenjima o seksualnom uznemiravanju ena е, в Европейския парламент е, не можем да не споменем проблемите на сексуалния тормоз. Е, всички в парламента трябва да всички трябва да имат право, много хора и много жени не получават позицията, която заслужават. Би било още, би било толкова ужасно. Аз също съм бил обект на дискриминация в Канада от полицейски служител. Ние ние е, наближават европейските избори, състава на парламента ще се промени, необходими са най-новаторски, некорумпирани е, хора в този парламент, е, независимо от пола. Госпожа Кунева е следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Какво правим всъщност тук? Нима става дума за революция, като че ли така мислят някои колеги. Най-революционното, което можем да направим, е всъщност да кажем какво се случва и да протестираме. Роза Люксембург го е казала. Ние трябва да си дадем сметка – Европейският парламент се ръководи най-вече от мъже. 36% от депутатите са жени. Необходим е нов баланс. Особено по отношение на висшестоящите позиции в парламента трябва да има разумно, недискриминационно отношение към жените. Благодаря, господин Синадинос. Ο Θεός δημιούργησε τον και τη γυναίκα κατ' εικόνα και Господ е създал и мъжа и жената. Е, ние не сме е, е, чакали, е, така да се каже, да дойдат е, много хора, за да почнат да ни говорят за това, че става дума за равенство между мъже и жени. Това е принцип, който отдавна е залегнал. Прочетете древните мислители. Гръцката митология погледнете. Припомнете си някои неща от историята на цивилизацията. В момента всъщност става дума за това да се създават нови инструменти за политическа експлоатация. Не бива в никакъв случай да има кодифициране на расизма и на дискриминацията. При всички положения трябва да се използват и прилагат принципите и в никакъв случай да не се допуска чанащина. Много важно е, е с ефективни мерки да се борим срещу тези явления. Господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да кажа първо, че това е социален въпрос, равнопоставеността между половете и трябва да има социални политики за постигането на това равенство. Разбира се, че има стереотипи и политически идеологии, които пречат на всичко това. Ние наистина трябва да направим нещо по въпроса за равнопоставеността между половете. И това може да се направи във връзка с листите за евроизборите. Поне в Гърция виждаме възможности да включим повече жени в списъците, в избирателните списъци в Гърция, да имаме повече евродепутати жени може би, ако се направи това задължително, това ще бъде недемократично. Не може да има система на 50%. Трябва да имаме система за прехвърляем вод, която ще ни даде възможност по-добре да избираме по този начин ще бъде по-лесно хората да изберат повече жени в следващите избори. Благодаря последния оратор, преди да чуем а, слу... госпожа комисара, господин Епидидиус. Благодаря ви. Госпожо комисар, госпожо председател, е, всъщност равенството между половете стана реалност е, през миналия век. Жените получиха позициите, които заслужават и в политиката, и на работното място, и във всякакви области на обществения живот – Много жени в наши дни заемат ръководни позиции с много високи отговорности. Много жени виждаме, че са министър-председатели и президенти на своите държави. Следователно има равенство. Имайте предвид, че в Европейският парламент 55% от служителите са жени. Като говорим за представителство на по-високите нива в иерархията, в администрацията или политическите групи, трябва да прилагаме не квоти, не статистически принципи. Трябва да се търси назначаването по заслуги. Би трябвало да има равни възможности за хората със съответните качества – По този начин системата ще работи достатъчно добре. Джули Уорд има синя карта. Приемате ли синята карта на Джули Уорд? Госпожо председател, аз само ви привличах вниманието, защото не успях да отговоря на синята карта на колегата. Исках да привлека вниманието ви, тъй като ми се струва, че трябва да отговоря. Борбата за правата на жените е борба за права на всички нас и аз много се гордея, че принадлежа към група, която приема това сериозно и го поставя на преден план. Това сме ние социалистите и демократите. Също времено, през 21 век и в тези времена – е, е ясно, че президентът Тръмп е свръхконсерватор. Такъв консерватор не сме виждали десетилетия наред и неговото влияние върху десницата по целия свят ще доведе до там, че жените да загубят дори от равенството, което вече са постигнали. Президента Тръмп всъщност превърна неравенството сексуалния турмоз в нещо нормално. Той е консерватор, следователно консервативните сили са тези, с които ще се борим. Да, благодаря ви. Съжалявам, че съм пропуснала да ви дам думата, за да отговорите на въпрос по процедурата синя карта. Комисарят Юрова има думата. Госпожо комисар, ние като парламент, както виждате, се вълнуваме от всички тези въпроси и предполагам, че в комисията се водят подобни разисквания също. Да. Благодаря, госпожо председател. Основните принципи за комисията е, и за моята работа като комисар са е, свързани с равенство във възможностите, независимо от това дали става дума за мъж или жена. В, в никакъв случай не бива да се допуска да се създават пречки за професионално развитие и заемане на определен пост само поради принадлежност към определен пол. Нулева толерантност към дискриминацията и насилието. И насърчаване на потенциала на жените, е, цялото общество, не само нашите институции, могат да извлекат полза от уменията, от квалификацията на жените в рамките на определени структури в частния сектор и в институциите. Ние трябва да се възползваме от интелектуалните умения и квалификацията в професионално отношение на жените. все още не са създадени достатъчно добри условия, за да могат е, жените да се развиват професионално и същевременно е, да съчетават е, семейния живот и ангажиментите си като майки с професионалната реализация. Всичко това предстои. И ние няма да спираме с усилията. Не става дума единствено за законодателни мерки по отношение на създаването на необходимите по-добри условия за професионална и лична реализация на жените, но естествено мъжете трябва да поемат своята част от задачата, не само на е, работното място, но и в семейството, у дома. Е, правилното разпределяне, справедливото разпределяне на всички ангажименти е много важно условие за е, едно по-добро професионално развитие на жените ще трябва да засилим усилията си и по отношение на по-доброто представяне на казусите в съда, насърчаване на жертвите да сезират съответните компетентни органи, в това число и съдебни органи. Всички държави членки ще трябва да поемат своята част от тези усилия. Сексуалното насилие, сексуалният тормоз е наказуемо деяние. Това е престъпление, което трябва да бъде наказвано съгласно законите. И естествено, когато говорим за равенство, не бива да забравяме разнообразието все още има много, много неща, които трябва да обмислим. Естествено, няма да приключим с всичко, което трябва да се направи в законодателно отношение и практическо отношение през този мандат, но ще продължим, надявам се, и през следващия легислатурен период. Не става дума за проблем единствено на жените, става дума за проблем на нашите общества. и аз ви благодаря за тази дискусия. Изключително важно е за всички представители на Европейския парламент и за всички работещи в комисията да разберат, че става дума за основни принципи, които ще бъдат в основата и на всички мерки, които ще предприемем както и на тези, които вече сме предприели. Благодаря, госпожо комисар. Но преди да приключим с тези разисквания, ще дам думата на докладчика, госпожа Млинар. Благодаря. Комисията ФАМ е, е е, една комисия, в която няма много жени. Е, също така е, това доклада е не е законодателен доклад, но той въпреки всичко показа колко гореща е дискусията тук в парламента, когато се говори за неща свързани с половете. Благодаря на всички колеги, които ме подкрепиха, които ме критикуваха, защото открития дебат е основата на всяка добре функционираща демокрация. Това се отнася и за а, вода, за гласуването. Затова ви призовавам утре да гласувате, за да покажете ангажираността си с равнопоставеността на половете. Благодаря госпожо Млинар. При, с това приключвам дебата. Е, ще се гласува утре. А ако нямате нищо против, преминаваме към следващата точка в дневния ред. Е, доклад на господин Маринеско, Европейско съвместно предприятие за ИТЕР и развитието на термоядрената енергия. Господин Маринеско има 4 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Ядрената безопасност е много важна и термоядрената енергия и нейното употребяване е част от темата. Много е важно Европейският съюз да участва в ИТЕР, да се възползва от термоядрения синтез и това трябва да бъде заложено и в бъдещата многогодишна финансова рамка. Със сигурност Европа има важна роля тук. Това е общ проект заедно с партньори извън Европейския съюз. Аз като докладчик подкрепям проекта, защото мисля, че един такъв подход ще промени всъщност нашето енергийно бъдеще. Европейският съюз е заделил 6 милиарда по този проект за бъдещата МФР. И всъщност тези 6 милиарда са добра инвестиция в ядрената безопасност. Ние сме са законодатели и трябва само да дадем своето становище. Парламентът ще продължи да следи проекта чрез поредица от доклади. Би трябвало фондовете да се изразходват ефективно. Би трябвало да се работи с повече партньори, така че да няма забавения по проектите и да няма разходи по-големи от предвидените. Благодаря ви. Това беше краткото въвеждане в дебата и сега имаме господин Завратил, след това господин Хорат, записали се за изказване. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да благодаря на колегата Маринеско Мога да споделя, споделям почти всички идеи в неговия доклад. След гласуването в ИТРЕ, което включи много от измененията, които ние предложихме. След адекватното финансиране на ИТЕР ще покаже приложимостта на термоядрената енергия. Европа иска да заеме водеща роля в научните изследвания също така, заедно с другите големи държави. А, повече от половината от населението на света са представени в а, това начинание, в което включва и а, обмяна на научните резултати. Текста ясно а, показва, че организацията ще продължи да подобрява своето управление, за да може ние да може да се придържаме към пътната карта, която имаме и да, да се избегнат големи разходи. Господин Мария е следващия оратор. Думата ли искахте? Разбира се. Програмата ИТЕР и съвместното предприятие за термоядрен синтез и термоядрена енергия е едно важно начинание. Там си сътрудничим с Япония, Китай и САЩ. Европейският съюз играе много важна роля в това отношение. Този е, сектор в промишлеността естествено е много важен Естествено, важно е и бюджетното финансиране. Има пречки, има затруднения, но не бива да се отказваме от тази програма, тъй като бихме желали да се развиваме е, по отношение на технологиите и да допринасяме за е, технологичното развитие в Европа и в света може би е, е възможно да е, се финансират и гръцки центрове. Е. Благодаря, госпожо председател. Аз напълно подкрепям казаното. Проектът ИТЕР няма да има значение, ако се изпълни твърде късно. Ние искаме да решим проблема с глобалното затопляне. Трябва да намалим емисиите на СО2 преди 2050 година, но виждаме, че проектът ИТЕР много закъснява. Прототипа няма да е готов преди 2025 година. Същевременно ние харчим огромни средства за проект, който ще бъде изпълнен твърде късно. Казва ни се, че ИТЕР ще струва 6 милиарда, но ние вече стигнахме до 20 милиарда. Ако се направи един анализ на всички разходи, ще видим, че те са прекомерно големи. Този проект е твърде централизиран, твърде небалансиран като че ли ние се опитваме да поберем слънцето в котия, но не можем да изработим котията. Проблемът е, че проектът е дори недемократичен, защото, както каза господин Маринеско, тук не сме с законодатели. Би трябвало да подходим рационално. Това не може да бъде решение на глобалното затопляне. Благодаря ви. Господин Полчък. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че ядрената енергия е нисковъглеродната альтернатива за подземните изкопаеми. Изключително важна е ролята на термоядрената енергия за енергийния микс и е хубаво, че има един такъв доклад, който всъщност насърчава развитието именно на ядрената енергетика. Ние говорим за проект, в който има и проблеми, има забавяния, има завишени разходи, които се оказаха много по-високи от първоначално предвидените и трябва да бъдат покрити. Но същевременно става дума за проект, за програма, която ни помага да постигнем целите на Парижкото споразумение и заслужава да бъде подкрепена. Благодаря, господин Хавард. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за доклада, който е много разумен, доколкото това е възможно. Но слона в залата е, е обяснението на ролята на Обединеното кралство. Това, разбира се, зависи от е, пояснението, което ще даде Обединеното кралство на проблема. кашата се увеличи от поведението на госпожа Мей. В моя избирателен район е единственото място, където се произвежда електричество, термоядрена енергия и ние се надяваме, че това няма че това, ня, това няма да пречи. А, преди новия министр на научните изследвания да подаде оставка, а, ще има а, инвестиции, британски инвестиции, така че когато дойде възможност да се реши въпроса, това трябва да бъде направено максимално бързо. Благодаря сега, както показах, сега ще чуем госпожа Юрова от името на комисията. Имате думата, ако искате. Да, да, искам, госпожо председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, много благодаря за дискусията. Благодаря специално и на автора на доклада, господин Маринеско. Радвам се, че има подкрепа за продължаване на финансирането на работата по ИТЕРИ при следващата МФР. Както винаги, участието на парламента е важно за нашето ефикасно участие в проекта. Ние имаме огромни предизвикателства, свързани с измененията на климата. Следователно е много важно да мислим за екологични ниско въглеродни източници, които да допълват и термоядрената енергия е много обещаваща. ИТЕР е безпредседентен по мащаба си проект. Той, освен това, обединява най-експертните познавачи по света би трябвало наистина да работим за термоядрения синтез като нисковъглеродна технология, която да ни помага в борбата с измененията на климата. Има и конкретни ползи за европейската економика. Не на последно място европейската индустрия, а и научните среди ще могат да навлязат на нови пазари, да има ново международно сътрудничество – така ние изпълняваме и заложеното в енергийния съюз. Ние искаме да откликнем на нуждите на гражданите, като също така работим и за по-голяма заетост. Затова сме се насочили към термоядрената енергия и много се радваме, че имаме подкрепата на парламента. Благодарение на водещата си роля Европа ще обере плодовете на първото поколение термоядрени реактори. Всъщност този доклад е съставен в много важен момент, защото през последните години имаше чувствителни подобрения в ИТЕР, резултатите вече се виждат. И сега е, експерименталният реактор вече е около 60% изграден – Именно така можем да се надяваме първите експерименти да се проведат още през 2022 година. Разбира се, термоядреният синтез няма да бъде търговски достъпен преди втората половина на века. Необходимо е следователно да мислим за други нисковъглеродни технологии до 2050 година но разбира се, измененията на климата, това е дългосрочно предизвикателство, следователно ние трябва да мислим и за това, което се случва след 2050 година. И тук термоядрената енергия е една привлекателна альтернатива за втората половина на века. Разбира се, ние ще разчитаме и на възобновяеми източници – Необходимо е да се мисли, тъй като това си струва. Същевременно всички участници в проекта и да работят усилено, така че наистина да се постигне напредък с оглед на преразгледания график и решението на съвета от миналата година. в следващата многогодишна финансова рамка. Проектът също ще бъде подкрепен и вече ще е стигнал до един много съществен етап. Благодаря ви. Merci. Bonsoir, mes chers collègues. Le débat est clos et le vote aura lieu demain. Благодаря, колеги. Гласуването предстои утре. С това дебатът приключва. Uh, uh... Сега преминаваме към доклада на господин Хайс, но не го виждам. Нека да изчакаме една минута, колеги. Просто малка пауза, за да го изчакаме. Извинете, понякога се случват такива неща. За съжаление, докладчикът не е тук. И бихме могли да започнем веднага, като дам думата на тези, които желаяха да участват в спонтанните изказвания. Господин Хайс вероятно ще се присъедини към нас и ако това не стане, аз ще дам думата сега на господин Полчак. paní předsedající já bych chtěl poukázat i na tuto nestandardní. Благодаря, госпожо председател. Наистина тази ситуация не е типична, но искам да кажа, че в Чешката република провеждаме реформа на публичния сектор и това, което е необходимо за целта е да има средства от бюджет на Европейския съюз. Политиката на Европейския съюз обаче не следва да замества националното финансиране. Тя трябва да бъде нещо, което само допълва националното финансиране и подобни средства от Европейския съюз следва да бъдат насочени към постигане резултати – Положителното въздействие на средствата от Европейския съюз следва да се отразят върху повишеното качество на дейността на публичния сектор. И не трябва да се средоточаваме само върху самото финансиране на публичния сектор. Трябва да мислим за това как да се извършва обмен на примери за добра практика, как да се обмен информация. Това е което мога да кажа, без да съм изслушал докладчика. Благодаря ви. Да, е, винаги е, има такива неща. Аз е, обаче не обявих заглавието на доклада. Ще дам думата на госпожа Киничи. Всъщност оценка на начина по който бюджетът на Европейския съюз се използва за реформа на публичния сектор. Давам думата на госпожа Кеничи. E благодаря на господин Хас, благодаря на докладчиците в Сянка за работата по доклада който разглеждаме в момента. Член 41 от Хартата на основните права сочи, че гражданите имат право на добра и ефективна администрация. Европейския съюз обаче не отговаря за администрацията от държавите членки. Въпреки това, за мен е важно да има добра координация на средствата, защото тези средства трябва да подкрепят управлението в държавите членки с целта да се осигуряват услуги и също така да се осигури изпълнението на европейската политика в сферата на солидарността и развитието. Според мен е много важно да се насърчава електронното правителство. Това се отнася до отношенията между гражданите и правителствата. Телематиката, технологиите могат да допринесат днес за намаляване на разхищенията и да улеснят достъпа на гражданите и фирмите до услуги и да го направят по-ефективен. Благодаря. Давам думата на господин Мариас. Е- Благодаря, Първо искам да отбележа, че публичният сектор и реформата в него е в компетентността на държавите членки и Европейския съюз няма прерогатив в това отношение. Искам да кажа, че през изминалите години тройката ни задължаваше в Гърция да прилагаме много а, насилствени реформи в области, в които а, да, няма компетентност. А, и то защото гръцкото правителство бе взело заем. Ако погледнем тези средства, които са заделени за публична реформа, те трябва да се използват разумно, а не е, за това, за което ни диктува Брюксел. Трябва да работим за въвеждане на нови технологии, да включваме не само държавата, а и местните органи на управление и трябва да имаме предвид мненията на националните парламенти и да приемаме водещите практики. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Способността и ефективността на публичната администрация значително влияе върху начина по който държавите членки ще използват средствата, които им се предоставят. Някои ще бъдат по-успешни, други по-малко, но нека да бъдем откровени ако има неуспехи в държавите членки при освояването на средствата, това се дължи на самите държави членки. Има държави членки, които имат доста отрицателен опит, а трябва гражданите на Европейския съюз да използват резултатите от пълноценното използване на средствата на Европейския съюз. Опитът на Харватия показва, че пълноценното използване на средствата на Европейския съюз, особено по политиката за сближаване, може да доведе до значителни ползи. Благодаря, госпожа Юрова. Мадам президент, honorable members, Госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за а, тази резолюция, която прави оценка за начина по който се използва средствата за реформа в публичния сектор. От името на Европейската комисия приветствам тази ваша инициатива. Съгласна съм с вашия анализ, именно, че администрацията в публичния сектор има решаваща роля по отношение на администрирането на бюджета от европейските Европейския съюз и когато това работи както трябва, това може да допринесе за благоденствието на Европейския съюз. Съгласни сме колко е важно да се координират подкрепата и обмена на водещи практики в държавите членки. Комисията е, вече признава значението на няколко от идеите, които се предлагат в е, е доклада на Европейския парламент, например, използването на службата за подкрепа на структурните реформи и по този начин ще можем да повишим и единството в прилагането на дейността на комисията в тази сфера. Тази служба ще работи за подобряване на качеството на администрацията, за обмена на практиките, за координацията е, в тази сфера. Европейската комисия управлява и ще продължи да го прави по отношение на редица дейности за техническа помощ за подобряване на публичната администрация. В частност по отношение на кохезионната политика за подкрепа на структурните реформи в е, е, държавите членки и за управление на структурните инвестиционни фондове. Обедена съм, че с тези усилия на Европейския парламент и подкрепени с усилията на комисията ще успеем да а, постигнем наистина модерна администрация в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви много. Благодаря. С това приключвам дебата. Гласуването ще се състои утре. Сега можете да започнете следващия доклад. Е, става дума за насоки на Европейския съюз и мандат на специален пратеник на Европейския съюз за утвърждаване на свободата на вероисповеданията и убежданията извън Европейския съюз. Давам ви думата, господин доклад. Юрова, пани комисажу Фигел, Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми дами и господа, искам да благодаря най-сърдечно на всички политически групи и на докладчиците в Сянка за подкрепата на моята инициатива. Европейския парламент Европейския парламент трябва да защитава свободата на вероисповеданието и обещенията извън Европейския съюз. Трябва да работим по тази тема. Трябва да посоча, че в 21 век Свободата на вероисповеданието и убежденията са в драматично състояние. Ние сме свидетели на инструментализация на религията за политически цели. И от пет години съществуват европейски препоръки за насърчаване на тази свобода на вероисповеданията и убежденията. Госпожа Андрекиене – подготви съответни препоръки за съвета и това, което желая да подчертая специално, имаме специален орган в Европейския съюз е, по отношение на свободата на вероисповеданията и убежденията. Този орган беше утвърден от господин Юнкер – 70-та годишнина от приемането на Общата декларация на правата на човека на ООН беше отбелязана. Европейският парламент насочва към дефиницията в член 18 от декларацията ние трябва да кажем и няколко думи за правовия ред в Европейския съюз. Преди 10 години влезе в сила Лисабонския договор. Член 21 от договора за Европейския съюз урежда правата на човека. Член 17 от договора за функциониране на Европейския съюз урежда статута на църквите и възповеданията. Моят доклад има систематичен характер, обаче тук се описват в частност два особени случая. Една пакистанска християнка, Айсия Бейби, беше задържана поради богохулство, беше осъдена на смърт – след освобождаването и ние апелираме към пакистанските власти да бъде гарантирана свобода на нея и на нейното семейство. Носителят на наградата Сахаров Бадави беше осъден и задържан. Ние апелираме за неговото освобождаване. Искам да посоча, че се борим за това, всеки да може да се радва на свобода на вероисповеданията и убежденията. Онези, които биват преследвани, за тях трябва да погледнем статистиките и е, всъщност ще установим, че най-много са преследвани християните. С 170 християни са починали, всъщност 170 хиляди християни са починали. Те са били обект на масови убийства, на преследване. Приехме много препоръки в тази насока. Ценим особено усилията на специалния орган в Европейския съюз и искаме да апелираме към съвета Европейската комисия да погледна още веднъж мандата на този орган и респективно да го подкрепи, неговият годишен мандат трябва да се превърне в многогодишен мандат. Насоките трябва да се изпълняват по по-добър начин, трябва да се гарантира финансиране, обучение в европейските институции, а също така и в отделните държави членки. Ние бихме искали подкрепа от европейския бюджет, обаче искаме да посочим също, че освен Европейски инструмент за демокрация и правата на човека, проекти могат да бъдат финансирани от други източници, например от сектора култура. Ние бихме искали да се запази съответно финансиране в МФР. С внимание следим инициативи, свързани с Международен ден на ООН посветен на жертвите на религиозно преследване. Би било добре Европейския съюз да приеме учредителен акт в тази насока, който да отрази мнението на голяма част от страните, които участват в тази инициатива. Благодаря. Започваме процедурата по пространни изказвания. Сър комисария, благодаря. Госпожо комисар, колеги, принципа за разде... отделение на църквата от държавата е основен принцип при организирането на всяка държава. Той предотвратява намесата на религиозни институции в дейността на органите за обществено управление и обратното. За нас свободата на съвестта и мисълта са основни ценности. Те са неотменна част от демократична Европа. И за това Европейският парламент иска да отдаде дължимото на тези, които са преследвани заради своите убеждения, чрез връчването на наградата Сахаров. Ние го правим това чрез глобалните стратегии на Европейския съюз и чрез нашата стратегия за утвърждаване на човешките права. Това, че комисията е решила да създаде тази длъжност, определи специалния пратеник, е изключително положителна стъпка. Следващия оратор, господин Мариес. Свободата на убежденията трябва да се защитава. Това означава а, средствата за финансиране, които използваме, като например фонда за подпомагане на развитието, предприсъединителните фондове, всички те трябва да се предоставят при едно условие. Съответните страни които получават а, това финансиране и не са част от Европейския съюз, трябва да спазват а, принципите за свобода на вероисповеданията и убеждението. Това не е така в Албания, в а, на Северен Ипър. А, например, а, хората не могат а, да посещават свободно църква. Църквата на светият Анаси бе разрушена. Трябва да прекратим финансирането, докато тази държава не може да започне да признава правата на гръцкото мълцинство в този регион на страната. Благодаря, госпожо председател. Всеки човек има правото да избере в какво да вярва и да вярва или да не вярва. И това право следва да се защитава и да се устоява чрез вътрешната и външната ни политика. Виждаме, че тези съображения са били отразени в окончателния доклад и включително също така отразени са и правото на вяро, вяра, право на свобода на съвестта. Включени са също и онези, които не са вярващи. Това е положително. Обаче съжаляваме, че критичните мнения спрямо религиозните органи не са били отчетени. Не беше отчетено и правото на свобода на творците. Смятаме, че е необходимо дейността на специалния пратеник на Европейския съюз за утвърждаване на свободата на вероисповеданието и обещания трябва да бъде съгласувана с дейността на Европейската служба за външна дейност и да се вписва изцяло в стратегията на Европейския съюз за човешките права. Благодаря, господин Шогор. Thank you. Благодаря. Вчера отбелязахме 451-та годишнина на свободата на вероисповеданията в Трансилвания, днешна Румъния. Това бе първата декларация от своя род, последвана от годи... стотици години мирно и уважително изповядване на убеждения. За съжаление, общата ситуация като че ли не е такава днес. Над 70% от населението по света е обект на рестрикции по отношение на свободата на религията и вероисповеданията. И изпращаме ясно послание за защита на тези права по цял свят Специалният апаратеник ООН също застъпва тази цел. Смятаме, че трябва да се спазват насоките на Европейския съюз за свободата на религията и или вероисповеданието е ефективно, за да се напредне по отношение на тези ценности, които ние изповядваме по близо 500 години. Благодаря. Господин Госпожо председател, уважаеми дами и господа, преди всичко искам да похваля инициативата на Анджей Джип. Аз знам, че той е вложил в тази инициатива цялата си душа що се отнася до насърчаване на свободата на вероисповеданието и убежденията. Аз познавам господин Гжип и знам, че е много ангажиран човек. Обаче този доклад носи всички белези на желанието в Европейския съюз просто са заразени с идеология. На много страници не се среща изобщо думата християнство. Ние знаем, че в преамбюла на договора се посочва, че вдъхновение за Европейския съюз се черпи от религията на Европа. И аз мисля, че този доклад не е добър по тази причина. Благодаря. Благодаря. Господин Палчък. Děkuji, paní předsedkyně, за уделение слова. Я бих хотел... Благодаря, госпожо председател. Бих искал да дам висока оценка на доклада на господин Гжип. Качеството на доклада е много висока. Ние тук говорим за равнопоставеност между вярващите и невярващите. Господин Юрек беше прав. Аз също съм натъжен, че ние много често подкрепяме и предоставяме хуманитарна помощ, помощ за развитието по-скоро на държавите, които преследват християните. Това е погрешно. Идеята за създаване на позицията на специалния пратеник на Европейския съюз е много правилна. Понякога в цял свят религията се разглежда като нещо крайно или се инструментализира религията като политическо средство или пък се заклемява. Трябва да се гарантират религиозните свободи. Скъпи колеги, аз съм убеден, че а, изграждането на тази а, фигура, специален а, пра, а, пратеник по въпросите на религиозните свободи е много добра практика. А, но а, в а, но за съжаление от 2016 година това е пост, който се държи от Ян Фигел. Той заедно с чешките дипломати водеше преговорите за освобождаването на чешкия работник е, Ханс Яше, който бе осъден на дълъг срок лишаване от свобода, защото поставяше под въпрос практиките в Судан. Той беше освободен благодарение на инициативата на бившия комисар господин Фигел и на Европейския съюз и на комисията а, чрез а, активната а, дипломация, на които а, този гражданин на Чехия бе освободен. на стотици са тези случаи и ние трябва да ги защитаваме. Благодаря, госпожо председател. На Онези, които твърдят, че историята се повтаря, това е господин Епетидеус, мисля, че имат предвид е, столетия преследване на християни. Ние установяваме това в е, държави в Азия, Африка и Близки изток. Християните биват преследвани заради тяхната вяра и повече от 215 е, милиона души трябва да търпят е, унижения и преследване. Има жени, има момичета, които биват изнасилвани, защото са християнки. В Гърция 95% от е, населението са православни християни и винаги е имало посегателства срещу тях в други съседни страни. Този феномен – срещу него трябва да се бори Европейския съюз и не трябва да финансира държави, където се нарушават е, религиозните свободи. Не мога да си представя страни като Албания да желаят да се присъединят към Европейския съюз, които всъщност потъпкват тези права. Господин Петърле. Е, Благодаря, госпожо председател. Установяването на орган за свободата на вероисповеданието и убежденията беше инициатива на Жан-Клод Юнкер и тази инициатива беше поздравена не само в Европейския съюз. Ян Фигел наистина има много работа и я върши много добре. Европейския съюз застава на страната на онези, чиято религиозна свобода се потъпква. Работата на Ян Фигел – оказва положително въздействие върху Европейския съюз, защото по този начин ние укрепваме съзнанието за религиозните свободи и в Европейския съюз. И се надявам, че това ще намери отражение и в нашата външна политика. Имам един въпрос към госпожа Юрова. Как Европейската комисия желае да укрепи ролята на органа за свободата на вероисповеданията и убежденията? Благодаря, госпожа Юрова. Давам ви думата. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми депутати, преди всичко искам да благодаря на докладчика господин Гжип. Искам да благодаря и на парламента като цяло за доброто сътрудничество по този доклад. Той беше изготвен дух на сътрудничество и нашето уважение към свободата на религията и вероисповеданията в и извън Европейския съюз. Както посочва доклада, в цял свят свободата на вероисповеданието е застрашена. Преследват се хора с най-различна вяра, само поради техните убеждения. Както подчертава доклада, дискриминацията, основана върху вярата, е нещо широко разпространено. Виждаме, че все повече се разпространяват и прилагат закони, които криминализират богохулството, например. Става дума преди всичко за нарушение на основните права, които се съдържат в Всеобщата декларация за човешките права, одобрена преди 70 години. Вярата не може нито да се налага, нито да се забранява. Докладчикът подчертава, че тези Нарушение на човешките права отслабват самото общество. Те водят до нестабилност и войни. По тези причини през миналата година изразихме нашата загриженост във връзка с нарушаването на религиозни права в над 20 диалога по човешките права с държави от Близкия изток, Азия и други региони. Както върховния представител, така и специалния пратеник на Европейския съюз по човешките права извършиха конкретни посещения в отделни държави, за да обсъдят ситуацията с човешките права и преследването поради религиозни убеждения. Докладът подчертава необходимостта да продължава активната работа в рамките на ОНЕ и дава висока оценка на сегашната дейност на Европейския съюз. Искам да ви уверя, че и през 2019 година ще продължим да изпълняваме това наше задължение. При всичките ни диалози подчертаваме, че всички човешки права са взаимно свързани и свободата на религията и вероисповеданието е неразривно свързана с други права, като правото на събиране, на организиране, правото на свободата на словото, както и правата на ЛГБТИ. Това е постоянна цел в нашите действия – най-добрият начин да се засилят дейностите е да разбираме добре с какви инструменти разполагаме и кои са предизвикателствата пред нас. Както подчертава доклада, за да постигнем общата ни стратегическа цел, трябва също така да засилим нашът, обучението на нашите служители, както в Брюксел, така и в отделни държави, в представителствата и мисиите на Европейската комисия. Необходимо е да се силим нашето сътрудничество с най-различни организации, включително и с защитниците на човешките права. Да, ситуация далеч не е розова, но все пак виждаме, че има основания за надежда. Например, през 2018 година наблюдавахме това, че бяха освободени от затвора борците за свобода на вероисповеданието. Ние се борим срещу нарушаването на свободата на религията и вероисповеданията. Същевременно ние ще продължим да работим, да утвърждаваме тези свободи в цял свят. Благодаря. С това приключвам дебата. Гласуването ще бъде утре. Сега преминаваме по-нататък по дневния ред. Това е доклада на госпожа Матиас и господин Уртасун равенство между половете и данъчни политики в Европейския съюз. Давам ви думата веднага, госпожо Матиас. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да благодаря на Ернесто Уртасун и на целия екип а, а, за реализирането на този доклад. Позволете да благодаря на докладчиците в Сянка от различните е, политически групи, които проявиха готовност при воденето на преговори. Е, неравенството между половете е реалност. Имаме множество резолюции, които очертават параметрите на неравенството между мъжете и жените, но нека бъдем реалисти. За да се справим с този проблем, трябва да имаме гледната точка на равенството между половете във всички наши дейности, а не да взимаме само резолюции, които не променят нищо. Например, за недоброто представяне на жените е, в економически план по отношение на данъчното облагане. Е, например, 12% е, работят на недостатъчна заетост, 40% имат равенство на доходите. Непрекъснато се засилват местата, където виждаме, че има пропуски и неравенства. Жените по-често не успяват да посветят усилията си е, за кариерното си развитие. Те отделят време за да се грижат е, за хора с увреждания и е, за членове на домакинствата. Прекото и косвено данъчно облагане е неблагоприятно по отношение на жените. Виждаме, нещата се променят при облагането на доходите и на имуществото и тези промени са в ущърп на жените. През последните години товарът се прехвърля върху хората, които имат по-низки доходи това сериозно се отразява в частност на жените. За това ние препоръчваме на правителствата да разработят политики в четири области. Първо, пряко данъчно облагане, където корпоративният данък и индивидуалните данъци да бъдат разгледани после по отношение специално на косвените данъци и в частност на ДДС. Там има облагане на продукти, използвани от жените за хигиенни нужди, така сякаш те са луксозни изделия. Освен това, е, трябва да включим равенство между половете в фискалната политика. В частност, що се отнася до начина по който тези политики е, са в ущърп на жените. Е, и мъжете и жените трябва да бъдат третирани еднакво. Е, и ще ви призова да си спомните за това при гласуването утре, господин Уртасун. Благодаря, казва господин Уртасун. Преди всичко искам да, благо... да отдам дължимото на Павел Адамович, който току-що загинал от нанесените му рани. Той бе кмет на Гданска. Неговото убийство е трагедия за цяла Европа. Искам да започна моето изказване, като почета неговата памет. Искам да кажа, че борбата за човешките права е борба на всички ни. Също така искам да благодаря на колегата Матиеса за нейната помощ. Този доклад за първ път разглежда толкова важен въпрос като данъчното облагане – като същинска централна част от равенството между половете. Необходимо е да видим как събираме и как разходваме средствата и защо това е възможно, без до сега да са се отчитали съображенията за равенството между половете. От много години целите ни в областта на равенството на половете са твърде плахи целите процеси, които виждаме, са свързани с проблеми. Има проблеми с ратифицирането на Истанбулската конвенция, имаме проблеми с директивата за отпуските по майчинство и по бащинство. Виждаме, че е скандално това, че се поставят под въпрос неща, свързани с основни права и основни ценности, например насилието срещу жените. Виждаме, че това е нещо, което става факт вече в Андалусия. И виждаме как жените в Андалусия протестират срещу това поставяне по съмнение на техните права, поставяне под съмнение на принципа на равенството между половете. Не може да се държим така, като че ли няма насилие спрямо жените. Не, трябва да си поставяме амбициозни цели. Трябва да се борим срещу насилието, срещу неравенството в заплащането. И трябва също да се обръщаме към теми, които никога не са се разглеждали светлината на равенството между половете, както, например, днес се разглеждаме данъчната политика. И е много важно да видим как може чрез тази политика да прекратим неравенството между мъжете и жените. Видяхме в много държави и членки, че необходимостта да се плащат данъци върху съвместно придобити доходи влияе по дискриминативен начин жените, особено що се отнася до нейното връщане на пазара на труда. Опитът на Франция и други държави показва, че има продукти, които а, са предмети от първа необходимост за хигиената на жените, се облагат с ДДС по същата ставка, която се прилага и към луксозни стоки жените практически плащат повече ДДС, отколкото мъжете. И до сега нито европейския семестър, нито нашите дебати са отчитали съображенията, свързани с данчната политика. Не може да оставаме слепи към принципа на равенството на половете в данъчната политика. Нека в новия мандат да си поставим смели амбициозни цели, достойни за Европейския съюз. Благодаря ви. Откривам процедурата по спонтанни изказвания. Пани председайци, е, я хапу... Благодаря, че ме давате е, думата. Разбирам намерението за този е, доклад и необходимостта за равенство между половете. Но, колеги, това не е начина да се постигне тази цел. За да я постигнем, не бива да загърбваме принципа на субсидиарност и да предписваме на държавите членки как да изглеждат данъчните им системи, защото това е въпрос на субсидиарност. Различните държави членки имат и различни а, облегчения за а, членовете на семействата, защото разглеждат това като начин за насърчаване на семейната политика и а, за а, подпомагане на жените. А, а в доклада а, това не се отчита. Аз много а, съжалявам за това, особено защото а, колегата на докладчик е част на нашата комисия. Това не е добро решение на проблема. Госпожа Лорд. Um, е... Госпожо председател, достойно за съжаление, че все още в данъчната ни политика има неравенство между мъжете и жените. И се радвам, че вече имаме този доклад. Това е сериозен проблем за жените и момичета в Европейския съюз. Това е нещо, което е сериозен проблем. Виждаме, че не може жените да не могат да имат достъп до основни хигиенни продукти. В мой избирателен район има проект, който разпределя хигиенни продукти в училищата. Има много момичета, които по време на менструалния си цикъл не могат да отидат на училище поради липса на хигиенни продукти. И Една анкета показа, че 64% от момичетата, които ходят на училище, използват туалетна продукта вместо хигиенни продукти по време на менструацията си. Необходимо е да има безплатен достъп до хигиенни продукти за жените в обществените места. Необходимо е тези продукти да се разпространят безплатно в Европейския съюз. Господин Мариас. Данъчните политики влияят върху доходите на гражданите и естествено на равнопоставеността между половете, защото жените са много по-уязвими, що се отнася до економическата ситуация. Първото, което трябва да вземем предвид е да спрем агресивното данъчно планиране, защото по този начин Многонационалните концерни не плащат данъци там, където реализират печалба, а в данъчни оазиси. Същото се отнася и за Гърция. Има огромни данъчни ставки. Всъщност това е ограбване от страна на тройката, за да може Гърция да реализира тези прословути излишъци. 3% от гръцкия БВП всяка година трябва да бъде предоставен на донорите и всъщност ДДС върху основните хранителни продукти засяга най-вече отдалечените гейски острови. Резултатът е, че бедността и мизерията се стимулират по този начин и най-вече по отношение на жените. Трябва да бъдат взети конкретни мерки на равнище данъчно облагане. Благодаря.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 дискриминацията на жените. Аз отхвърлям такава дискриминация, както пряка, така и непряка. И всъщност данъчното облагане не е насочено срещу жените, точно обратното. Дава се предимство на семействата, което означава жени и мъже, които са поели задължение да се грижат един за друг и да възпитават деца. Искането за гласуване в съвета по данъчни въпроси, според мен е неоснователно. Това би дало повод популисти и националисти да ни обвинят в предателство спрямо националния суверенитет. това не трябва да допускаме. Господин Полчък. Děkuji, пани předsedkyně, за udělení слова vážená. Благодаря. Уважаема госпожо комисар, скъпи колеги, не искам да подценявам значението на тази тема. В доклада са откроени много важни моменти. Искам да кажа, че всяко една характеристика, която се откроява там, е видна във всяко едно предприятие по отношение на достъпа на жените до по-високи постове. В Чехия също има драстична разлика между нивото на заплащане между жените и мъжете. Разбира се, жените са равни партньори на мъжете, но по отношение на данъчното облагане, е, Ясно е, че заплащането на жените е по-низко и за това се говори в доклада. Смятам, че трябва да определим ролите на държавите членки, защото те имат важно място в създаването на данъчни системи и те трябва да се обират на равенството на половете. Не искам да оспорвам е, дали е правилно или не е, да има такъв доклад, но субсидиарността е важен принцип. Благодаря. Сега спонтанно. Звъния комисия Имате е, думата, госпожи комисар. Благодаря ви за поставянето на въпроса за равенството между половете и данщо облагане в дневния ред на парламента. Както не веднъж става дума, е, равенство на половете е основен принцип и е, трябва да ни помага при изграждането на едно приобщаващо общество. Справедливото облагане е част от основния мандат на комисията. Също така е, и е, сегашната стратегически а, подход към а, въвеждането на въпросите за равенството на половете във всички политики, включително данъчната, без това да поставя под въпрос суверенност, суверенитета и а, субсидиарността вашите препоръки по отношение на начина по който да се отрази въпроса за равенството на половете ще ни помогне, когато отговаряме на общите предизвикателства за все по-тясните ни економически връзки с силно социално измерение тези облегчения се споменават в съобщението на комисията през април 2017 година. Ние го включваме и в наблюдението на данъчната политика, която се извършва всяка година за да се направи оценка на данъчната политика по отношение на стимулирането на приобщаващия растеж. Това е важна тема в европейския семестър и се отчита в докладите за редица страни. В много страни, към много страни са отправени конкретни по, по препоръки за преодоляване на разминаванията в нивата на заплащане и на пенсиите е, тук се включват също така и е, препоръките по отношение на вторият работещ член на сместо, който обикновено е жена включително и за данъчното облагане. Това е предизвикателство е, по-конкретно за Германия и Белгия и в сегашния европейски семестър. семестър. Е, като финансиращ орган на редица публични услуги, ние е, смятаме, че е уместно този въпрос се разглежда тук и благодарим на парламента. А ние сме обе убедени от една страна, че домакинствата обединяват ресурсите си и ги споделят по-равно. От друга страна, а, моделите на потребление не бива да се определят от а, налагането на ДДС върху дадени стоки а, поради това дали те се ползват предимно от мъже или от жени. Разбира се, хигиените продукти за жени са из, изключение. Те се потребяват само от жени и са необходимо. За това е, призоваваме този, е, ДДС ставката да бъде понижена, такава каквато се прилага към други е, продукти за лична грижа или хранителни продукти. И тези, които а, се грижат за члена на семейство, трябва да имат възможност да, спо, да комбинират това с личния си е, живот. За това грижите трябва да се поделят и между мъжете и жените. А, още има какво да се работи в, и в данъчната политика. Общият подход а, се опира на комбинирането на законодателни и незаконодателни мерки. Това е подходът на комисията, например, по отношение на пакет пакета е, за баланс между трудовият е, и личния живот. Е, искам да подчертая заключение, че своите действия Европейската комисия продължава да се ангажира за постигането на равенство и независимост на мъжете и жените да се е, лансира и равенството на половете и да се борим с е, основаваща на, е, полова, на пола насилие. Надявам се тези цели да бъдат постигнати. Благодаря. Благодаря. Приключваме дебата и Докладът също ще се гласува утре. Сега преминаваме към доклада на господин Ван де Камп, автономно управление на превозни средства в рамките на Европейския съюз. Давам ви думата веднага, господин докладчик. Госпожо председател, искам да ви благодаря най-сърдечно, че ми давате думата. И На тези, които не съм честитил новата година, я честите сега, като им пожелавам много здраве и много успех. На първо място искам да изкажа благодарност на докладчиците в Сянка и особено Желая да благодаря на докладчиците от комисиите ИМКО и от правната комисия, които представиха добри становища по моя доклад по собствена инициатива и аз ще се спра на тях. Искам да посоча, че този доклад по собствена инициатива се отнася не само до автомобили, но и до други превозни средства, например метро, влак и кораби от речното корабоплаване. Това е индустриално развитие, което ние трябва да поздравим. Госпожа председател, тук става дума и за европейската индустриална политика и в частност за въздействието върху други отрасли, например, както виждаме в космическия отрасъл. Това са елементи, които са от особено значение при автоматичните автомобили и всичко това е свързано с инновационната програма Европа 2030. Във всички случаи много важна роля играе конкуренцията с САЩ, Китай, Южна Корея и Израел, защото всички тези държави в момента разработват автомобили без шофьор. Друга важна тема е темата свързана с транспортната безопасност – аз знам, госпожо Юрова, че вашата колега госпожа Булк е много загрижена за безопасността на движението, защото 20% от жертвите на ПТП са обект на човешка грешка и когато говорим за безопасност на движението, във всички случаи трябва да засегнем темата за отговорността. Кой носи отговорност за един автомобил без шофьор? Кой отговаря за него? Нашата комисия по правни въпроси представи много ценни становища в тази връзка. Друга важна тема в рамките на това досие е психологията на един подобен автомобил. Казано с други думи, това означава, че отделният европейски гражданин в момента се излага изцяло на въздействието на подобен тип автомобили и това означава промяна на съзнанието. Искам да посоча работниците. Има много работници в автомобилния отрасъл, които са загрижени за работните си места. Ако в бъдеще ще има автомобили изцяло без шофьори. Искам да помоля комисията да обърне специално внимание на законодателния процес. Много е важно да въведем едини правила в Европа за такива автомобили без водачи, навсякъде, където става дума за подобни средства автомобили, кораби или влакове. И искам да се върна на декларацията от Амстердам от 2016 година и работата в Генф която има за цел приемане на световни правила. Накрая няколко данни, госпожо председател, и в Комисията по транспорт се води интензивен дебат за защита на данните, защото от една страна става дума за защита на личните данни, Става дума също и за данните на автомобилните производители и данните на така наречените aftermarkets. Тук искам да помоля комисията да се погрижи за създаване на добър баланс. И, госпожо председател, естествено искам да приканя новата комисия в рамките на програмата 2019 до 2024 година да предвиди отделна глава за разработката на автомобили без водач в рамките на целия Европейски съюз. Благодаря. С това преминаваме към процедура на спонтанни изказвания. Господин Полчак. Пани, дякуй, пани председкиня, опет за уделени слово. Е, важена пани комисар. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Госпожо комисар, разбира се, отбелязвам си това, че автономното управление на превозните средства има огромен потенциал, включително и за малките и средни предприятия, които трябва да бъдат в центъра на нашето внимание. Това е също така значение за сектора като цяло. Също така следва да приветстваме и възможността за предоставяне на нови услуги и създаване на нови работни места. Обаче можем също така да очакваме, че могат да бъдат и изгубени работни места в резултат от тази тенденция. Има много аспекти, които трябва да бъдат обмислени. Безопасността, застраховането, специалните застраховки за подобни случаи. Трябва да помислим за това, че инфраструктурата вече е претоварена. Много от тези проблеми няма да бъдат решени от автоматично управляваните превозни средства – особено в градовете. В градовете трябва да подкрепяме предимно обществения транспорт и те първо много трябва да се направи, включително в областта на законодателството, както казва и докладчик. Господин Мария си има думата. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αυτόνομη οδήγηση στις μεταφορές. Благодаря автономното управление на превозни средства е много важна тенденция. Тя ще се налага през следващите години. Предвид на факта, че Европейският съюз е в конкуренция с Китай, Япония, Съединените щати, страни, които влагат а, огромни усилия в развитието на автономното управление. А, ние трябва да помним това, но можем да загубим и заетост, работни места. Затова трябва да предоставяме и социална подкрепа на тези, които ще загубят работните си места поради раз, развитието на тези технологии. Друг важен аспект е безопасността безопасността по време на транспорта. Това също е, е въпрос, който сериозно трябва да се отчита да на напредъка, да на технологиите, но по начин, който е безопасен и е, социално справедлив. Благодаря. Благодаря, господин Йеос. И алматодис εξέλιξη στους τομείς Бурното развитие в сферата на роботиката и на автономното управление на превозни средства ни предлага и много шансове. Предлага ни възможността да осъществим визия, която съществува от миналото, а именно автоматизиране на движението. Това развитие има много положителни аспекти, но и негативни аспекти – Положителните аспекти са, че може да се повиши безопасността на движението, да се направи нещо за екологията, да се намалят разходите и в крайна сметка това оказва положително въздействие върху нашия живот. Кои са отрицателните страни? Има опасности, които също не бива да се губят предвид. Например, безопасността на движението и защитата на личните данни. Също така и възможността за силно повлияване на личната сфера. Има правни и социални аспекти, например как ще се отрази всичко това върху работните места. Европейския съюз трябва да изготви една интегрирана програма за е, въвеждане на правила за автономно управление на превозни средства автономно управляваните превозни средства в най-скоро време ще повлияят значително върху това как ние пътуваме и как транспортираме стоки. Докладчикът много правилно включи в своя доклад и други видове транспорт, не само автомобилния транспорт. Той говори и за дронове и за кораби, плаващи по вътрешни води. Трябва да мислим също така за авто автономно управлявани превозни средства и в контекста на мултимодалния транспорт. Не може все още да предвидим прилагането на автономно управляваните превозни средства. Не можем да предвидим и тяхното въздействие върху околната среда. Опазването на неприкосновеността Косновеността на личния живот е нещо много важно, но ако искаме всички хора да могат да извлекат полза от цифровизацията, важно е третите страни да могат да имат частичен достъп до данни, свързани с превозното средство в реално време. Е С това приключваме процедурата на спонтанни изказвания. Госпожо Юрова, имате думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, транспортния сектор бързо се променя. Трябва е, да е, оформяме посоката на тази промен, промени, така че транспорта да стане по-устойчив и по-ефективен. Така и европейската економика ще бъде по-ефективна и по-защитени ще са работните места. Това много добре се отразява в доклада, изготвен от господин Ван дер Камп, който подкрепя засилване на дейностите на ниво Европейски съюз. Как да се постигне устойчивостта? Транспортът има основен дял в емисиите на парникови газове и на затоплянето на климата. Трябва да работим за декарбонизацията на нашата мобилност. Свързаните и съвместни превозни средства са част от това. Благодаря, че подкрепяте тази цел за безопасността на движението. Преди известно време бе приета и стратегията за постигане на нулева смъртност. Това бе една визия, която се разглеждаше като трудно постижима. Тя се опира на, на съвместните е, превозни средства. Ние постигнахме едно от важните междинни цели за постигане на е, е, безопасно и ефективно движение. Ние предлагаме Европейския съюз да стане глобален лидер в автоматизирания транспорт. Три са основните постановки. Так първо, правна основа, която създава общ пазар за автоматизирана мобилност. На второ място финансова подкрепа за сектора, подкрепа за научните изследвания и възприемането им в Европейския съюз и на трето място отчитане на социалните и етични аспекти на автоматизираното движение. Превозните средства стават все по-голяма степен автоматизирани и свързани и се е, приближават до нулевото стойност на емисиите. Съжалявам време, Същевременно отношението към мобилността на гражданите се променят. Хората искат да сменят различните начини на предвиждане и да имат необходимата за пътуването им информацията им за мултимодалната мобилност е много важно да има обща рамка, която да дава до е, добро обслужване, да се отчитат и нуждите на трудноподвижните и, на е, хора и на младите хора. Е, това са обаче и аспекти, които имат своето измерение по отношение на сигурността, защитата на данните, въпросите свързани с, носенето на отговорност, публичното приемане и как това се отразява на необходимостта от нови умения. Искам да кажа, че ние от, от откроихме доста дейности. Създаване на обща форум за свързана и автоматизирана мобилност, където всички заинтересовани лица могат да се включат оформянето и реализацията на нашия дневен ред на второ място. С обединяването на публичните и частни усилия за намирането на автоматизирани свързани е, е, решения за транспорта. На трето място предлагаме да се прегледат е, отново правилата по отношение на пътната безопасност, е, за да се отчете спецификата на свързаните автоматизирани превозни средства. Благодаря е, за вашия принос и се надявам е, до края на мандата на този парламент е, да приключим с обсъждането на правните аспекти. Няма време за губене. Бъдещето на мобилността и мястото на крайния потребител са в сърцето на, нашите, на, на, на нашия подход и на това е част от свободата на движение, фундаментална, основна за Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Приключваме дебата по този доклад. Гласуването е утре. Сега преминаваме към едноминутните изказвания съгласно член 163 от правилника за дейността. Господин Винклер. Господин Винклер. Благодаря, госпожо председател. От присъединяването си към Европейския съюз Румъния за първ път е председател на съвета на Европейския съюз. Има много предизвикателства – но успехът на румънското председателство ще зависи от това дали ще се присъедини Румъния и към шенгенското пространство. Това е под въпрос. Господин Юнкер каза, че това ще е важна стъпка. Господин Таяни каза, че държавите членки, които предлагат влизането на Румъния в шенгенското пространство, трябва да променят мнението си. Вече 14 години виждаме пречки пред влизането на Румъния в шенгенското пространство. Надяваме се, че това ще стане факт съвсем скоро. Това е в интерес на нашата държава, нейните граждани на цели Европейски съюз. Трябва да спрем да разглеждам румънските граждани като втора категория граждани. Благодаря ви. Госпожа Родригес Пиниеро. Микрофон за оратора. Благодаря, госпожо председател. Искам да посоча проблемът с един сектор. Сектора на производство на цитрусови в автономната област Валенсия. Испания е основният износител на цитрусови в Европейския съюз. И в момента в Валенсия са застрашени хиляди работни места. Изгубени са огромни средства поради неблагоприятни пазарни условия и поради твърде ниски изкупни цени. Секторът има нужда от решения и поради това искам да посоча, че европейските институции трябва да направят следното. Оценка на това колко струва вноса на цитрусови от Валенсия – в сравнение с вноса от трети държави, например от Северна Африка, и да се види защо има такова неравенство в цените, защо са толкова ниски изкупни цени. Европа трябва да защитава своите селстопански производители. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Миналата седмица Транспортната комисия на Европейския парламент отхвърли две от трите предложения, свързани с така наречен пакет Макрон или пакет мобилност с това призна пълната несъстоятелност на тези предложения циничния им характер опита през предложение на европейския парламент да бъде откраднат бизнесът на стотици хиляди източни предприемачи и изобщо предприемачи от периферията. тези цинични предложения разкриха двойните стандарти в отношенията между изтока и запада разкриха опита през непазарни методи през пречене на свободната конкуренция през нарушаване на свободния пазар да бъдат създадени пречки на превозвачите и на работниците от източна европа и от периферните държави те да бъдат превърнати в емигранти. този пакет е, е, е провал доказан провал. настояваме този пакет да бъде изтеглен и да бъде разгледан в следващ парламент. този парламент изчерпа своя живот няма никаква политическа тежест и не би трябвало да взима решения които засягат стотици милиони хора в целия европейски континент. настоявам конференцията на председателите да изтегли този пакет и да не го гласува сега. Благодаря. Господин Вайгел. madam president te dni je aktualno vprašanje kaj bodo evropski uniji prinesle. Госпожо председател, тези дни стана актуален въпроса за европейските избори и какво ще донесат те. Става дума не само за страх от една страна и еуфория от друга страна на еврофобските и ксенофобски партии. Става дума за добавената стойност, за доверието в Европейския съюз. Тези дни ще чуем испанския министр-председател Санчес да говори за бъдещето на Европа. Само няколко дни преди процеса на каталунските политически задържани, за които се очакват драконовски присъди. Ще говорим също така за търговските интереси в Западна Сахара и тук също не виждаме, че се нарушават основните права. Има ли план Б за кризата в Македония, на която ние обещахме европейско бъдеще? Тук се доказва нашето доверие, а не на а, сцената на популистите. Господин Бушнар. Благодаря, госпожо председател. Измина една година, от която е, Асамблеята на Европейския парламент с е, мнозинство от 92% прие регламента за стоки с двойна употреба. Това трябва да гарантира експорта на наблюдателна техника на диктатури, защото всъщност това е европейска техника, която в много части на света се използва за задържане на журналисти и противници на режима. Припомням само случая Кашоги, припомням Иран, а също така и срива на арабската пролет. Този регламент сега трябва да бъде одобрен от съвета на министрите. Но от една година това не се прави. Има колебания. Първо Швеция и е, Финландия поради техните фирми Nokia и Ericsson, сега Франция. Просто не мога да разбера защо Франция не иска да се спрет ежедневните нарушения на човешките права, които се извършват с помощта на европейска и в частност на френска техника. И това въпреки страстните и усилия на румънското председателство. Аз съм много разочарован от френското правителство за това, че не се придържа към основните права. Следващият оратор господин Кари господин Макарти. Благодаря, госпожо председател. Миналия месец в Европейския парламент одобрихме предоставяне на 900 милиона евро за Европейския фонд за отбрана. Този фонд ще субсидира същата тази отбранителна промишленост, която подклажда войните в Йемен и подпомага някои от най-бруталните режими в света. Това нарушава неутралността на много държави членки, включително и на Ирландия. Не се зачита неутралитета на Ирландия, която иска да бъде конструктивна сила. Трябва да можем да изпращаме мироопазващи сили, а не да създаваме условия за война като част от европейската политика за милитаризация, ние ставаме по-слаби. Ние не искаме да бъдем част от тази политика. Трябва да защитим неутралността на Ирландия. Господин Соснярш. Уважаеми дами и господа, това, което се случва в момента във Франция, е началото на края на тази Европа, която тук се реализира като утопична версия или поне се правят опити за това. Наистина това е знак, е, че има отдалечаване от реалността и след това идва сблъсъка с тази реалност – всичко започна с политиката за климата, започнаха да се повишават цените на горивата и виждате какви са ефектите. Правят се всякакви обещания, че няма да има интервенция на пазара, обаче не се спазват. Хората очакват тези ефекти и не могат да разберат този срив на социализма. Така обаче се слага край на това потисничество след това беше премахната и смъртната присъда и така нататък, така нататък. Следващият оратор. E Господин Фери, госпожо председател, колеги, 2019 година започна с засилване на военното напрежение между Китай и Тайван. Си Цзинпин поднови своята заплаха за използване на сила срещу Тайван. Виждаме, че напрежението расте и става опасно във времена когато също така расте и напрежението в търговските отношения. Европейския съюз няма дипломатически отношения с Тайван, но ние подкрепяме Тайван. Аз поделям моите демократични ценности с Тайван и правим всичко възможно, за да подкрепим Тайван трябва да подкрепяме Тайван в този тежък момент. Благодаря ви. Господин Фернандино. Грация, президенте. И процеси... Благодаря. Процесите на глобализация дават ласък на е, на различни сектори, комуникациите, технологиите, например, както и информационните технологии. Това се отразява и на отношенията между държавите е, членки. И все пак има някои е, е, региони, като например в Канабрия, в резултат на ситуацията с инфраструктурата, там предвижването е особено трудно. Ryanair, например, прекрати бюджетните си полети а по този начин националният превозвач се възползва от своята ситуация и взима 160 евро за транспорта, няма достатъчно скоростни влакове, влаковете са само с купета втора класа, което означава неравенство по отношение на транспорта в други части на страната. Може ли да стане така, че Калабрия да няма достъп до прогреса? Господин Скрипък. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Оттеглянето на въоръжените сили на САЩ от Сирия ще повлияе значително ситуацията в Сирия. Агресивната политика на Турция никого не изненадва. Турция става все по-агресивна спрямо своите съседи. Ще видим отново едни и същи проблеми преследване на християните, които са застрашени още повече от джихадистите, след като САЩ изтегли войските си. Призоваваме САЩ да забави изтеглянето на американските войски, докато не се гарантира безопасността на християните и други хора. Като член на групата за приятелство с Сирия, искам всички да се обърнем към нашия партньор Турция, да не допуска да се нарушават правата на малцинствата в Сирия. Трябва да се създаде зона, забраняваща полети на Сирия, за да може Сирия да бъде защитена от турска агресия. Благодаря ви. Господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Три дълги години вече Босна и Херцеговина не успява да приеме правилник за начина по който да си взаимодействаме с нашия парламент. Това са три дълги години. Вече три години слушахме какво ли не за това как ние трябва да променим проме... нашия правилник за дейността. Ние виждаме, че с тези правила парламентаризъм не може да се осъществява. Ако една държава иска да стане член на Европейския съюз, тя трябва да, вземе, да приеме нашите правила. Изгубихме вече три години. Надяваме се, че с новите политици тази страна ще предложи решение на въпроса и ще започнем да работим по същество, защото има неща, които са много по-важни, много по-трудни, за да можем да се присъединим към Европейския съюз. Благодаря. Господин Соле. Благодаря, госпожо председател. Испанското правителство отказа да може да излезе от барселонското пристанище кораба на неправителствената организация Open Arms, спасяващ хора в Средиземно море. И по този начин не може да се извършва дейности по издирване и спасяване, нещо, което е в съответствие с международното право. И се разглежда този кораб все едно е луксозен круизен кораб, а не кораб, който извършва хуманитарна дейност. В Средиземно море миналата година загинаха над 2000 души дейностите по издирване и спасяване ще могат да се предотврати човешкото страдание, загубът на човешкия живот. Необходимо е да отчетем това, че със всеки мигрант, който потъл в морето, тънат и нашите ценности. Следващия оратор. Господин Ярик, всички виждат, че Google е трансферирал 20 милиарда евро на Бермудските острови. Това е огромна измама спрямо гражданите на Европейския съюз. Всяка година милиарди евро се отнемат от бюджетите на държавите. Хиляда милиарда за Европейския съюз, с които могат да се финансират училища, болници, транспорт, е, екологични проекти, е, да се помогне на младсинствата и всичко остава в този 1% богати. И също така публичният дефицит е, намалява социалните политики. Парите са за това, е, за да бъдат е, използвани за финансиране. Европейския съюз трябва да направи предложение на ОИСР да забрани тази практика и да за дължи международните концерти и банките да плащат данъците там, където реализират печалба. Благодаря. Госпожа Шайдрова. Дами и панове, přesně пред 50 lety se... Уважаеми дами и господа, ledna 1969. O tři dny později na následky popálení zemřel Proč? Преди 50 години чешкият студент Ян Палах се самозапали на Вацовския площад и три дни по-късно той загина от своите рани в болница. Той направи това в знак на протест срещу въвеждането на съветски танкове срещу прашката пролета. Ян Палах искаше да покаже, на чешките граждани, че може да има начини за съпротива. И през 1991 година видяхме как много хора възстанаха срещу потисничеството. Ян Палах загина, но смъртта му не бе напразна, защото сега живеем като свободни граждани. Председателката прекъсна оратора. Госпожа Майер. Thank you, President. Благодаря, госпожо председател. Е, уния хора там ни казаха, че Брексит ще е нещо лесно. Лесно за търговията, е лесно преминаване на границите, лесни пари за Националната здравна служба. Какви глупости. Вече виждаме всичко това до поднесене на тепсия е от едно правителство, което дава концесия на, за фериботи на, на фирма, която няма и един ферибот и не може да се оправи с едно улично задръстване. Сделка, която означава, че нямаме никакви е, гаранции за бъдещето. Това е лошо за производителите на микробуси в Лутън, лошо за, за пътниците, които излитат и кандидатстват на Стансфелд. Е лошо за научните работници в Кембридж. И аз няма да казвам имена, така че моето послание е до тези депутати от всички цветове, които а, могат а, с гласовете си да преобърнат нещата и да ни освободят от тази нещастна сделка. Господин Мариас. И, Μέρκελ με την Меркел при своето посещение в Атина провокира гръцкия народ с отказа си да плати германските военни репарации. Във връзка с изпълнението на договор от Преспес, това нарушава нашата история и насърчава териториалните желания и претенции на Скопие. Прави се опит да се създаде парламентарно мнозинство за това споразумение в Гърция. Има вод на доверие. По принцип трябва да се проведе референдум за името на Македония, както желаят повечето гърци. 150 депутати са необходими за да се наложи името Северна Македония и действителност тук се прехвърлят суверенни права на Скопие. Гръцкият народ е против. Ще изпрати ясно послание в неделя на 20 януари. Ще се състои голяма демонстрация. Госпожа Вио. Всъщност госпожа Гонсалес Пеняс. Благодаря, госпожо председател. Много често се повтаря една и съща Европа в цяла Европа. Много национална корпорация се установява в държава членка поради това, че се предлагат на тази корпорация различни предимства и след това тази корпорация се изнася на друго място и затваря своите предприятия. Това въжи също така и за многонационалната корпорация Алкоа със седалище в САЩ, която затваря две свои предприятия в Испания, за да изнесе производството си в Саудитска Арабия. 700 души остават без работа. И в нашата политическа група се обръщаме към испанското правителство да спре затварянето на двете предприятия в Акоруния, Вилес и да се намеси държавата и да гарантира продължаването на дейността на тези предприятия и да се избегне трагедията на толкова хора, която в момента става факт. Благодаря. Следващия оратор. Господин Такаш. elnök asszony annak ellenére hogy juncker elnök úr komoly kétség Госпожо председател, въпреки факта, че председател Юнкер е, изрази сериозно съмнение за това дали Румъния може е, да осъществи председателството на е, съвета и също така нашата страна беше посочена в резолюция за сериозни нарушения на правата на човека. На 4 януари европейски лидери е, размишляваха за това, че се очаква е, председателството да премине блестящо. Е, това престижното посещение в Румъния, както казаха и водещите е, лидери на Европа, ще легитимира посткомунистическото управление на страната и практиките на правителството да лишава малцинствата от своите права. Искам да обърна внимание на заявлението от Алба Юлия, където се казва, че се нарушават основните права прекъсна а, микрофона на оратора. Госпожа Зоана. Домна комисар, ам луат акт ку... Госпожо комисар, Австрийския парламент все решение, което накърнява правата на многото деца, на родители, които живеят и работят в Австрия. Австрия нарушава член 21 на Хартата на основните права на Европейския съюз. Е, Австрийския парламент превръща децата на европейския граждани в граждани втора категория – гражданите на други държави членки, които работят на територията на Австрия, плащат същите данъци, както и австрийските работници. Защо те трябва да получават по-низки детски надбавки, отколкото австрийските работници. Не е ли това нарушение на трудовото право? Не е ли това нарушение на правата на европейските граждани? Колеги, призовавам ви да се предприемат спешни мерки. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж се сблъскваме с предприятия, които получават субсидии и предимства и веднага закриват своите предприятия в момента, в който се сблъскват с затруднения. Имам предвид Алко и много други предприятия. Например, сред тях също така Ендеса, която обяви, че ще изнесе своето производство в Андора – предприятията и фирмите не мислят за заедостта. И за това испанското правителство трябва да обмисли един модел, който да позволи да нараства заедостта в съответствие с нарастването на БВП. Необходимо е правителство да разкрие публични предприятия в стратегически сектори. От самото начало на кризата работниците и работничките страдат от провеждането на погрешна политика. Това е погрешен път. Трябва да се въведат економически и социални мерки, в центъра на които да са работниците. Благодаря. Господин Шагор. az idei év első felében Románia tölti be az Európai Unió Tanácsának elnöki tisztségét. És... Румъния в първото полугодие на страната е председател на съвета на Европейския съюз. За съжаление, 12 години след присъединяването си, някои държави членки продължават да спъват присъединяването на Румъния и България към Шенген. Това е позорно. Комисията още през 2011 отбеляза, че двете страни са готови да се присъединят към шенгенското пространство. Те е, предприеха необходимите стъпки за засилване на охраната на границите на Съюза, които, е, което направиха за разлика от други страни, които вече са в Шенген. Разширяването е, се затруднява, което изпраща погрешни съобщения към гражданите, милионите граждани на тези две страни, че те се третират като второ, втора класа. Това не е честно. Много ще е важно тези правителства, които се възпротивяват на присъединяването на двете страни, да поемат отговорност за своите решения, да се обосноват, защото ситуацията определено подкопава кохезията в Европейския съюз. Господин, Попа има думата. Благодаря, госпожо председател. Известно е вече, че наскоро Австрия прие закон за детските надбавки за деца на хора, които не са граждани на Австрия. От този момент нататък румънските граждани, работещи в Австрия, ще получат по-малки надбавки, ако децата им са в Румъния. Тези румънски работници плащат същите данъци, както и австрийските работници, а детските им надбавки ще бъдат по-низки, отколкото на австрийските им колеги. Това се прилага не само към румънските граждани, но и други граждани на трети държави, които живеят и работят в Австрия. Това нарушава един от основните принципи еднакви социални придобивки срещу еднакви данъците. По този начин Австрия подкопава доверието на гражданите в европейския проект. Призовавам Европейската комисия да предприеме спешни мерки, за да не станат румънските граждани и техните деца жертви на действия несъвместими с европейските ценности. Господин Уорс, госпожо председател, през миналите го няколко седмици е, нарастват а, е, е, случаите на заплахи срещу а, дипломати в Обединеното кралство един водещ консервативен опонент на Брексит бе заснет в такъв момент от водеща телевизионна компания. Кристофър Гиакс Ленън, един осъден престъпник, който сега се а, развихра под името Тони Робъртсън и така нататък. А, наета а, например, като водеща съветник. Това е обезпекотително. Джо Кокс, водеща лейбаристка депутатка, бе опита, защото искаше е, да защитава обратната позиция в навечерието на Брексит и да постави интересите на Британия на първо место. Това е недопустимо и не се защитава правовия ред. Госпожа Уорд. Going on hunger strike. Да започнеш гладна стачка не е лесно решение. Това е отчаиваща мярка. Това е краен пример на протеста. Току-що се върнах от Диарбекир, където 67 дни вече продължава гладната стачка на една жена, която е защитник на човешките права. Тя иска също така да бъде освободен Ости Окала. И Лейла също така за разлика от мен, не може да се изказва свободно, така както аз се изказвам тук в Европейския парламент. Също време, но в Иран госпожа Радклиф с британско-иранско гражданство и други политически затворници са започнали гладна стачка, защото им се отказва необходимото медицинско обслужване и лечение. Гладната стачка е крайна мярка, но тя се приприема, защото има отчаяние и възмущение. Благодаря. Приключихме дебата за днес. Дневният ред беше публикуван за следващото заседание. С това закривам заседанието. То ще бъде подновено утре от 9 часа.